Dear colleagues, you may take your seats. Колеги, моля, вземете местата си. Ако може вече да започнем. Благодаря. Моля. Добре дошли. Възползвам се да поздравя специалните ми гости господин Ханс Борн от е, Центъра за демократичен е, контрол на въоръжените сили от Женева и професор Мартин Шнайнин от Европейския университетски уни... институт. Преди да започнем с е, точката, която е посветена на посещението на нашите специални гости, нека да приема, че сте съгласни с дневния ред, ако нямате възражения. Няма, виждам. Приема се дневния ред и започвам веднага с следните съобщения. Приемаме е, препоръките на координаторите за назначаване на, декло... на докладчици. Господин Киряко Стефани Лидис. За доклада за Калининград. Госпожа Елен Флот. За доклада за дейността TDIP. Господин Карлос Коелю за доклада за установяване на механизъм за оценка и мониторинг за прилагането на шенгенското законодателство. Има ли някой против? Не, приемат се. Да, да, кажете. Извинете, само трябва да си сложа слушалката. Благодаря. Е, по отношение на предложенията за докладчик имам един въпрос. А именно, доколко е прозрачна тази процедура? Не ми е съвсем ясно как е, някои от членовете, които не са членове на полити... някои от депутатите, които не са членове на политически групи, могат да бъдат докладчици. А в е, комисията Авко има нови правила. И независимите депутати можеха да бъдат координатори, но не знам дали се при... е това правило и не знам дали новата система е влязла в действие. И се питам какво точно ще се случи, ако е, независим депутат бъде предложен за докладчик. Може ли да ми отговорите? Да, ще чуеме от е, секретарята обяснението, но доколкото разбирам, спазваме правилата на нашия мандат и председателския съвет ги е приел. Въпросът е бил обсъждан. Няколко такива случая има но в момента действащите правила отговарят напълно с това, което правим до момента. И всеки доклад се разпределя на заседания на координаторите, с политическите съветници, след, с преговори по определена стандартна процедура. А ако не се следва тази процедура, следва системата ДОНТ с, с точки. Можем да ви изпратим отговора в писмен вид, ако желаете. Благодаря, благодаря. И още един конкретен въпрос Говорите за точковата система. Но имаше, виждал съм една таблица, където са разпределени точките по политическа група, но независимите депутати не получават точки. Тогава как работи тази система? Precisely... Да, да, да, точно това е въпросът. Когато сте независим депутат, не означава, че сте второстепенен а, член на парламента. Вие имате пълни права. Но някои процеси на вземане на решения са от прерогативите на политическите групи. И депутатите, които не организират дейността си в рамките на това разпределение на парламента, т.е. на политически групи, си поемат съответните задължения и отговорности като независими депутати, защото някои от дейностите на парламента са насочени конкретно към политическите групи. А правата и задълженията на това да бъдеш член на политическа група са едни. А ако сте направили избор да не бъдете член на политическа група, тогава вие си спазвате вашите права и задължения, които си върват с вашия статут. Госпожа Инфелд, благодаря. Господин Клас е прав, той е избран. Ние може да не сме съгласни с политическата му програма, но той има същите правила, правила като всички други депутати. Много съм изненада. Наш, моята комисия позволява на независими депутати да правят доклади е, и не може да се каже, я по-добре гласувайте за някой, който е в политическа група, иначе той няма да може да участва в политически дебати. Председателят. Независ... Секретарията. Независимите депутати също могат да а, участват с изготвянето на доклади и становища по системата ДОНТ ние имаме едно общо тълкувано прието от пленарна зала и нашата комисия в момента разучава опита на другите комисии и ще, ще следва техния опит. Ще изпратим отговора в писмен вид. We are now ready to proceed. I was saying that... Uh, Сега вече можем да продължим. Получих информация, че министър е, Милър, който утре трябваше да се появи пред нашата комисия, няма да може да присъства. На негово място ще бъде заместник министър Пьотър Стачанчик около 11.30. И съответно ще се промени малко дневния ред. От 10.10 .10 до 11 ще разгледаме доклада на госпожа Ентфелд – за отношенията за Европейски съюз и е, регистъра за пътниците с Австралия. И от 11 до 11.30 ще разглеждаме доклада на господин Мълдър за прекурсовете за взривни вещества. И тогава от 11.30 до 12 ще е дебата за законодателството за политическо убежище в присъствието на заместник секретарята. 12.12.30 съвместно заседание с Комисията по жените да се гласува за Европейската заповед за защита. Госпожа Енфелд. А, мен ме информираха, че утре, без да ме питат, ми слагат а, доклада в 10.10, .10, което не ми е изключително удобно. Ако има възможност да се сменя с господин Тиес Демира, ще бъда много благодарна. We will, we will try to meet your terms, Mrs. Ще, ще се опитаме да спазим искането ви, госпожа Инфелд. И стигаме до точка 3. Парламентарния надзор на агенциите за сигурност и разузнавателните агенции на Европейския съюз в съответните страни членки и други големи демокрации. Тук ще дискутираме темата с нашите гости, доктор Ханс Порн от е, Център за демократичен контрол на въоръжените сили Женева и професор доктор Мартин Шайнин от Европейския университетски институт. Тази точка се отнася за провеждането на, на време на надзор от страна на Европейския парламент, свързано с класифицираната информация. Вие знаете, че ние не сме ние тия, които договарят съответните разпоредби но тези практики са свързани с нашата работа и би трябвало да има ясни правила за това, кое е поверителна или квалифицирана информация, кое не е. Господин Кашман се занимава с този въпрос. И ние се базираме на изследването, изследванията, които са направени от нашите двама гости. Доктор Ханс Борн, имате думата. Благодаря ви, господин председател, за това, че ни поканихте да ви представиме изследването. Благодариме на генералната дирекция, която ни е натовари с провеждането на това изследване относно парламентарният надзор над агенциите за разузнаване в Европейския съюз. Благодаря и на вашата комисия, че ни дава възможност да разгледаме това изследване тук. От, бих искал също така да благодаря и на нашите колеги за отличното сътрудничество. Ние сме двама тук, но всъщност 20 души работиха по изследването. Е, три останалите не са тук, но има още трима души от нашите сътрудници тук в е, заседателната зала. Бихме искали да ви обясним каква беше целта на това изследване, какви бяха основните е, така, факти, които установихме и какви са препоръките. Първо, целта беше да направим една сравнителна оценка относно надзора на тези агенции в Европейския съюз с цел да се установят добрите практики и с цел да се укрепи ПССП и органите по ПССП. значи, в, разгледахме работата на Frontex, Евроюст, Евроджъст, Европол, както и СИДСЕНТ. Ние разгледахме националните практики и да правихме препоръки относно укрепване действието на органите по ССП. Бяха проведени към около 50 интервюта с, с комисията, съвета, самите агенции. Същевременно направихме и 12 изследвания на по-отделни специфични въпроси. Всички държави, държави членки сътрудничаха в е, изработването на това изследване и целта е, беше да, да видим какви са, как, как се а, е, извършва този надзор от страна на парламентите. Сега, ние смятаме, че има три а, фактора, които правят това изследване абсолютно уместно и а, своевременно. Първо, влизането в сила на Лисабонския договор. Второ, че Европейския парламент а, трябва да преразгледа работата на СИДСЕН на Ситуационния център на Европейския съюз, което е част от ЕВСД. И трето, в пос... последно време имаше е, такава развитие в областта на достъпа до е, информация, така че ние трябваше да разгледаме начина по който отделните държави членки подхождат към достъпа до класифицирана информация. А, сега, всичко това е много а, е, интересно, бихте казали вие, но в крайна сметка става, става дума за, за, два, за, за два вида различни органи и сте прави. Е, има голяма разлика между органите по ПСПСП и е, разузнавателните агенции на държавите членки, които нямат същите правомощи. Но е, органите по ПСП ПССП провеждат също така разследвания, както и агенциите разузнавателните агенции и същевременно борават с класифицирана информация. Това са, так може да се каже така, общите аспекти на тяхната работа. Така че ние установихме много факти, които са злободневни и които заслужават да бъдат разгледани, но аз ще се спра само на основните аспекти. Първото е нашият анализ доказа, че няма един единен подход, който да бъде считан за най-добрия или най-уместния. Има най-различни подходи. Второ, във всяка, всяка държава членка разполага с един или няколко парламентарни органи, които упражняват надзор над а, органите по ПССП и агенциите за разузнаване. Това не трябва да бъде. Това трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Тоест, че съществуват подобни органи, които са специално натоварени с надзора на тези агенции. В повечето държави членки парламентите е, не участват е, или нямат е, правомощия за назначаване ръководните органи ръководителите на тези от агенции и органи. И още нещо. Повечето споразумения за обмен на информация с други агенции се одобряват от парламентарните органи, т.е. те е, са запознати с съдържанието на подобни споразумения. Това са основните е, аспекти, на които исках да наблегна сега. Искам да се спра на три аспекта, свързани с достъпа до класифицирана информация. Първо, вашите колеги в е, националните парламенти имат е, привилегирован, ако мога така да се израза, достъп до класифицираната информация, т.е. Второ, в повечето държави членки не не депутатите трябва да поискат достъп и да търсят достъп до информацията, а изпълнителната власт предоставя тази информация на е, е парламентарните органи. Значи, още веднъж повтарям, в повечето държави членки не е, депутатите а, е, а, е, искат и достъп до информацията, а тази информация им се предоставя. А, затова смятам, че трябва да бъдем много предпазливи при пренасенето на националните модели на европейско равнище. И за това ние е, сме направили едно обобщение на добрите, на добрите практики. Като обаче тези добри е, практики трябва да се адаптират, за да бъдат подходящи и уместни за използване на европейско равнище. И сега на последно, последната част от разследването, препоръките. Европейският парламент, според нас, е, разполага с ограничен надзор над органите по ПССП, и ние смятаме, че че Европейският пар, Европейският парламент не трябва в никакъв случай да, да участва в управителните съвети на Европол, Фронтекс или Евроюст. защото ако в противен случай много трудно може да се е, извършва независим надзор над тези органи. И още нещо. Съгласно изследването, е, нашата препоръка е, че надзора на Европейския парламент върху агенциите Следва да постави акцента върху политиката, администрацията и е, финансите на тези органи. А сега ще дам думата на Мартин Шайне, но преди това искам да споделя с вас следното. Европейският е, парламент е, трябва да продължи също така диалог на сътрудничество с ръководствата на Европол и Евроюст. А сега давам думата на моя колега. Introducing... Благодаря, председателят. Благодаря, че така кратко се изкарахте и, и изказахте и ни представихте и нашия втори гост, господин доктор Шайнин. Заповядайте. Благодаря, дами и господа. Първо, да дам малко контекст – а именно ролята на разузнавателните агенции. Тяхната роля нарасна неимоверно много от 11 е, септември насам. Съответно и надзора стана много важен. Промени се цялата е, картина, включително и на трансграничното сътрудничество на тези разузнавателни агенции, защото преди това те в края на кращата шпионираха, се шпионираха едни други, а в момента е, по-скоро обединяват е, силите си срещу един общ враг и търсят едно глобално сътрудничество срещу този враг. Но в много страни е, съществуваше правен вакуум, е, за уреждането на такова сътрудничество между разузнавателните агенции. Това е фоновата информация, която исках да спомена. Аз бях докладчик, специален докладчик на ООН по тези въпроси. Започнахме съвместен проект с е, съответни агенции, за да представим доклад пред ООН и една част от тези изследвания, които правихме, бяха свързани с добрите практики при надзора. Там можахме да цитираме и законодателството и практиките на някои от страните членки, които всъщност можеха да служат за пример на други страни. Много благодаря на Европейския парламент, че сега ни давате възможност да задълбочим нашето сътрудничество с Женевския център за демократичен контрол над армията и университета Европейски, Европейския Евро, университетски институт. Задачата ми днес е да ви представя две групи препоръки. Препоръка от 11 до 16, 16 които се занимават с въпроса за използването на класифицирана информация и Втората група са препоръки от 16 до 21, които се занимават с институционални въпроси. Например, Европейския парламент, който каква да бъде ролята при надзора на разузнавателните агенции. Първата група препоръки за достъпа до поверителна информация или класифицирана информация. Правото за достъп до класифицирана информация и до информация е много важно право, но в е, областта на разузнаването има области, където е напълно закономерно да има тайни. И съответно е, не може да се очаква автоматично публиката да има достъп до тази информация. Така че трябва да има ясно разграничение между това какво може да бъде предоставено за достъп до общата публика и какво може да бъде предоставено за достъп, примерно, до, на членове на парламента по отношение и на агенцията по ПССП и на разнователните агенции. В препоръка 12 казваме, че Европейския парламент, достъпа на Европейския парламент до квалифицирана информация трябва да бъде тясно свързано с мандата му за надзор и съответно да се базира на съответните разпоредби. В препоръка 13, говорим за институционално споразумение с Европейската служба за външна дейност по отношение на центъра, Европейският център. Мисля, че това е много важно това не е единственото общо и възможно решение, но има случаи, в които това междуинституционално споразумение да е по-ефективно, защото то съответства и на начина на организация на парламента, защото в противен случай, да речем, комисията Либе няма да има възможност да заеме съответно е, полагащото и се място. Препоръка 14 съдържа идеята да има общо право за достъп до класифицирана информация и това право да бъде предоставено на определен орган от е, е, Европейския парламент. Като трябва да се направи и оценка какъв да е обсега на това право на достъп. И в препоръкът 15 коментираме, че трябва да има конкретни категории класифицирана информация и съответно тя да бъде предоставена проактивно директно на парламента, но това да бъдат определени видове класифицирана информация, примерно оценка на заплаха, например. Препоръка 16. Вече коментираме институционални въпроси. Препоръчаме органа за надзор трябва да, да бъде и също парламентарния орган, който има достъп до класифицирана информация в сферата на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Така че съответната поверителна информация да остане поверителна и след като този орган я е ползвал. Това включва елемент на централизиране и достатъчно бърза възможност за вземане на решения. Освен това, информацията трябва да бъде ограничена по обем и да бъде предоставена по процедури за класифициране, определени процедури за класифицирането й. А съответните органи трябва да имат гаранцията, че ще имат достъп до тази информация, без да нарушават съответните правила за разпространяването й. Препоръка 18 става дума за временни режими, примерно за процедура на комисията Либе, които да бъдат разработени така, че да има възможност за надзор при спазване на поверителността на информацията. Това става дума за временни предоставяне на информация. В препоръка 19 отново препоръчваме да има специална комисия и да се комбинира достъпа до класифицирана информация с функциите по надзор. Затова препоръчваме да има отделен специален орган за тази цел препоръка 2021 препоръчваме да има подкомисия за, към Либе за надзор на агенциите по ПССП. Като там да се, може да се извършва и надзор, и да има функции по достъп до класифицирана информация. Препоръка 20 също коментираме съществуващата специална комисия за преглед на работата на ситуационния център. Това обаче е един специален случай и не се отнася до общото предложение за решение, което предлагаме в препоръка 21. С това приключвам, господин председател. Готови сме да отговаряме на вашите въпроси. Тук има и други членове на нашия екип. Готови сме да отговорим на всичко, което имате да ни питате. Председателят. Благодаря. Започваме дискусията. Видях, че дигнаха колегите ръце. Тук госпожа Инфелд, заповядайте. Yes. Да, благодаря ви, господин председател. Бих искала да поздравя двамата докладчици. Нямах е, възможност да изчета цялото изследване, което е повече от 45 страници, но струва ми се, че това е наистина едно отлично изследване и в проекто доклада за финансирането на е, тероризма всъщност включихме и проблеми свързани с сътрудничеството и надзора над разузнавателните агенции, защото наистина Считаме, че трябва да се упражнява демократичен надзор над тези органи. Сега, моите въпроси, всъщност те не са въпроси, а по-скоро забележки, то е от политическо естество. Как виждам, че тук се прави разлика между национален надзор и общоевропейски надзор. Но в крайна сметка тук не, тук, тук не става дума дали как, какво искаме или какво искат националните организации, а какво сме длъжни да направиме, за да е, да за да се отчетем пред нашите граждани. Просто тук, тук, тук, тук става дума за, за, за, за, за прозрачност и за отчетност пред гражданите. наистина, препоръките са много а, интересни и уместни, но считам, че трябва да се помисли още малко по- надзора на национално равнище и надзора от страна на европейските институции. Като че ли има малко пропаст между двете, защото европейските институции на, на практика нямат оперативни, оперативни функции и на практика се сблъскваме с една тъмна зона или сива зона помежду си, сенчеста зона, в която на практика няма никакъв надзор. И просто трябва по някакъв начин да се осигури надзор, включително и на тази така наречена сенчеста зона, т.е. трябва да има взаимодопълняемост между националните органи и европейските. Виждам тук във вашите е, препоръки, че трябва да има един единен е, орган. Да, ние от е, години знаеме, искаме да се, да се говори, да се създаде този фамозен ситуационен център – но тук във вашия доклад се казва, че може би има някакви наченки на а, е, споразумение между Евроюст и Европол и така нататък. Аз мисля, че този ситуационен център трябва да намери своята основа в разпоредбите на договора. И още две забележки. Нещо, по което също трябва да помислим. Структурите за сътрудничество между различните разознавателните агенции и създаването на европейски орган. А, така, в, в, в момента сме свидетели на на развитие на, на, на нещата. В момента нещата се приемат форма, така че в скоро време ще бъдем изправени пред наистина нещо, такава структура и още нещо. Ние наистина из, ще поемеме и изцяло и ще извършиме съответният надзор Ние, ние, ние сега го правиме, като задаваме въпроси на комисията и на съвета, но не получаваме отговорите. Сега. Не забравяйте, че имаме още 9 точки, плюс заседание на координаторите в 6.30, така че трябва да спазваме времето, което ни е отредено. Госпожа Келер, не, госпожа Ламберт имате думата. Uh, Благодаря. Първо искам да кажа, че много съжалявам, че не е, разглеждаме изследването на европейските надзорници СЕПС. Е, там също има някои много интересни момента. Агенциите, поне някои от тези, които разглеждаме, нямат е, класическа роля по отношение на сигурността, а имат и е, отговорности, свързани с границите, с процедурите по отпускане на убежище и така нататък. Така че тяхната роля е доста сложна. А по отношение на изказването на Софи за това, че ние трябва да отчитаме, че тези агенции са европейски. Не е просто един сбор от е, национални е, представители. Това са органи на европейско ниво. Това е изключително важно, защото въпросът е и какво, върху какво упражняваме надзор тук в изследването се вижда, че има доста така пропуски в тази сива зона, за която говорите. И примерно, ако, говорите, ако говориме за възможността за обжалване на определени решения, кой е отговорен за какво, всичко това липсва като тематика. Смятам, че изследването е много полезно. Приветствам коментарите за това ние да можем да имаме поглед върху споразуменията за обмен на информация с трети страни. Смятам, че това ни дава много по-пълна картина и е добре да имаме и възможности за надзор. Парламента има интерес да има някаква роля към назначаването на директора, защото края на краищата, пак се връщаме до темата, това са европейски агенции. А голяма част от участващите в управителния съвет си представляват националните държави. Така че е, парламента има интерес да има някакво отношение към назначаването на директора, дали да се отчита пред парламента или да има изслушване, нещо такова. Трето, интересно ми е да чуя нещо повече за това как виждате връзката между страните членки и парламента. Как си представяте, че ще работи тази връзка? Какви механизми могат да се използват? някои страни членки вече е, казаха ясно, че нямат желание да има отделна подкомисия по тази тема. Госпожа Рамеро, моля. Благодаря. Извинявам се, че не можах да дойда по-рано. Е, не можах да чуя от началото вашето експозе. Темата е изключително интересна. Контрола на а, агенциите за сигурност, разузнавателните агенции. А, имам един въпрос по отношение на европейските органи по ПССП терористичните актове показаха пропуските в нашата дейност, включително в Съединените щати, разузнавателните органи не бяха координирали своите действия и не успяха да подадат на време надежна информация. Това се дължи на факта, че те имат различни мисии, различни цели. И е, макар, че е, има една обща европейска стратегия за сигурност, всяка държава членка се опитва да разследва преследва собствените си цели, да изпълнява собствената си стратегия и мисли по-скоро на национално, а не на европейско равнище. И не виждам кой европейски орган ще може да координира тези е, национални разузнавателни агенции, така че да може да става обмен на разузнавателна информация. Понякога това се случва, но е, е по-скоро рядко. И е, се питам, ако не се обменя тази информация, ще бъде ефективно ли тяхното сътрудничество? Господин Триантафилидис. Благодаря. Добре би било да проведем тази дискусия, след като сме прочели изследването. Аз нямах време, но както и да е. Ако добре съм разбрал, тук се предлага различните разузнавателни служби, агенции да бъдат, да се гледат като едно цяло. И каква е връзката с парламента? За Кои точно агенции ще бъдат наблюдавани? Аз до сега не, не знам да има случай някой от тези служби, от тези агенции или органи да е идвал пред нас. Трябва, може би, да изясним нещата. Благодаря. Okay. Uh, Dank, uh... Благодаря. Аз също не можах да прочета цялото изследване, но се запознах с някои подробности. И приветствам факта, че вие ясно заявявате, че не трябва да се създава специална комисия или подкомисия в парламента за надзор на разузнавателните агенции, а комисията по гражданските свободи ще е, е, носи отговорността за надзора, за контрола на разузнавателните агенции. Искам да ви задам един въпрос. агенциите, които имат изпълнителни правомощия, не са не, не, не са сходни с Европол, където се правят и разследвания. Трябва да намерим точния баланс между а, институциите. Необходимо е да се упражнява парламентарен контрол върху финансирането, управлението, организацията на тези структури. при това положение дали парламента ще има право на гласа по отношение на вътрешната организация, съдържанието на дейността, тези решения тук в парламента ли ще се взимат, а не в а, а, съвета и в комисията. Европол Е, се бори, взима мерки срещу организираната престъпност. Gratulálok önöknek ehhez a munkához, amelyet én egy rendkívül... Мисля, че това е много сериозно, много сериозно изследване, много добре направене аз наблягам на отговорността. Вие твърдите, че прозрачността, проследяването са от голямо значение и вие правите препоръки в този смисъл, но, съще, но същевременно не трябва да, да забравиме, че съществува и един аспект сигурност, който също трябва да бъде взет предвид. Аз преди, пред, пред, преди година, когато работих по подобен доклад, аз проведах ни много интересни дискусии с ваш колега и имах възможността да хвърля един а, поглед върху това разследване. За това би изследване, така че искам да се спра на три неща. Мисля, че създаването на подкомитет е, е много уместна препоръка от ваша страна. И смятам също така, че трябва да помислим последното. Вие казвате във вашите препоръки, че под, под, под комитета трябва да разглежда и е, поли, политическите, административните и финансови аспекти, но не трябва да се, да се намесва в оперативната работа и вероятно сте прав. Но ако оперативните дейности не, не влезат в рамките на правомещията на този комитет, как да, как да вземаме решения, как да вземаме уместните решения. Струва ми се, че това е един проблем, по който трябва да помислим. И още един проблем – връзките между ситуационния център и останалите агенции. Наистина, наистина, е социалният център е под шапката на Афет, а ние нямаме пряк поглед над неговата работа, но същевременно ми се, ми се струва, че тук има някакво противоречие, ако се споразумееме за създаване на съответен подкомитет. Защото как е, да, да проследяваме различните аспекти, свързани с тероризма, организираната престъпност и така нататък. Е, трябва да има един глобален, един по-общ подход. Защото не може да, да говорим за тероризъм и да разглеждаме проблемите на тероризма в, един, в една комисия, а другите проблеми да бъдат разглеждани в друга комисия. И третия проблем е проблем свързан с прозрачността. Да, това е въпрос от огромно значение, но в някои държави членки на практика е невъзможно да имаме пълна прозрачност, така че трябва да намериме някакъв баланс. И за това смятам, че наистина трябва да се създаде един подкомитет, защото инак просто няма да можем да свършим работата, която а, трябва да свършим. Благодаря. Аз ще е, говоря на немски. Нямам а, какво повече да добавя. Имам един кратък въпрос, а, който може би а, не попада а, в а, полето на вашите компетенции, но ние много работим по цифровизацията. А, и мнозина от нас мислехме, че можем да консултираме това изследване по интернет. Ще имаме ли такъв достъп, тъй като за момента това не е възможно? Госпожа Келер сега. Uh, един въпрос и един коментар. Първо коментарът. Когато говорим за поверителни документи, класифицирани документи, парламента не бива да забравя, че те не са автоматично такива. Някой ги прави класифицирани. И според мен ние трябва да сме ангажирани в процеса за решаване кой решава да кои документи ще бъдат класифицирани. Това беше коментарът ми а, въпрос, тъй като не съм изчела цялото изследване, ако има отговор, кажете ми. Но, докъде се простира правомощията на националния парламент за контрол на граничните служби? Има ли някакви най-добри практики и така нататък? Господин Бронс? Um, <clears throat> my default position is that I'm not easily persuaded of the need for аз лично не се убеден, че трябва да има европейски институции и отгоре на всичко и агенции за сигурността, а пък те да имат и права на контрол. И после и Европейския парламент да и може да ги контролира. Но на национално ниво органите за сигурността трябва да бъдат контролирани от националните си органи. Първата ми е, реакция по отношение на контрола на европейско ниво е, че това би трябвало да бъде контрол на процедурите, а не контрол над е, информацията. Тоест да се разглежда какви процедури се прилагат, а не какви са целите и какви са информациите, които се събират, е, защото тя по принцип е класифицирана информация. И а, когато се говори тук за внимателно подбрани депутати, а, които да бъдат избрани от политическите групи и тогава се подразбира, че те ще бъдат от тези политически групи и което повдига отново въпроса, който се зададе днес по-рано, какво се случва с независимите депутати. Значи ние априорно се приема, че на нас не може да ни се има доверие. Казвате, че не сме второстепенни депутати, така е, съгласни сме, но а, понякога а, нещата са такива, че едва ли не ни се иска да бъдем второстепенни депутати. Господин Бозотил. Yes, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя авторите на изследването. Аз считам, че техните препоръки са от много важни и много интересни. Преди две седмици гласувахме правомощията на Фронтекс и а, дори преди да съм прочел вашите препоръки, мога да ви кажа, че на практика ние е, включихме е, допълнителни разпоредби относно демократичната отчетност на органите, но мога да ви кажа, че наистина много от вашите препоръки ще продължат да намират място в всичките документи, свързани и с другите агенции за бъдеще. И аз да кажа няколко думи за класифицираната информация. Можете ли да ни кажете е, всъщност е, къде трябва да минава червеният е, червената лента между класифицирана и некласифицирана. До каква информация може да бъде достъпна на парламентите и така нататък? Има ли, може и да се създадат някакви правила, които да определят степента на класифицираност или не? Сега, господин Борн, господин Шайн ще отговорят на нашите въпроси, но а, искам също да, да ви кажа, че този документ ще бъде разпространен и а, в а, сряда и, чет, и четвъртък а, по време на заседанието с националните парламенти. А сега, доктор Борн, искате ли да отговорите на въпросите, които бяха зададени? Благодаря. Преди да отговорим на някои от въпросите с Мартин, може би господин председател ще даде възможност и на нашите двама колеги да говорят. Да, разбира се, ако те искат да реагират но винаги имаме проблем с времето, винаги закъсняваме, затова моля, ако може да не прескачаме времето, което ни е отпуснато. Да, да просто да подчертая, че нашия труд е, е труда на един екип. Господин е, Моят колега всъщност ще отговори. Господин Шанин. Много интересно бе да чуем всички коментари и изказвания. Няма да успея да отговоря на всички. Чувам, че има подкрепа за това да има подкомисия в рамките на комисията Ливе по тази тема. Смятам, че именно това е правилното решение, защото така ще има и достатъчно ефективност, и достатъчно ефективен достъп до поверителна информация и възможност за упражняване на контрол. С което стигам до въпроса на господин Босотил. Аз не мисля, че не може предварително да се каже къде е, минава границата, къде може да се даде достъп до поверителна информация и къде не. Според мен нашето решение е по-добро да има категория информация, която да се предоставя без искане, примерно сценарии за потенциални заблахи и съответно други категории, където да има ясна процедура как ефективно да се предоставя тази информация, за да има ефективен контрол. Така че не би следвало автоматично да се предполагат тези неща, за да не се изключват и определени информации но ще трябва да има определен вид класифициране, категоризиране на информацията, за да има и съответно доверие в тези, на които се предоставя. Госпожа Ромеро Лопес зададе въпроса за по-добра координиране на информацията. Това е изключително труден въпрос. В миналото терористични атаки показаха, че е много лесно да направиш изводи, но едва в последствие, така като съединиш е, пунктираните линии. Обаче тези пунктирани линии започват да стават все повече и е много трудно да бъдат е, съединени. Така че обобщаването на събраната от разузнавателните агенции информация налага не само тя да бъде групирана, но и да има някаква обща методология. Тоест, е, съответни методи, които да могат да отсеят е, излишните неща и да изроват, е, да отсеят пясъка, да изроват златната информация. В обратен случай само засилваме излишната работа. Благодаря, господин Борн. Имате думата. Благодаря. Няколко коментара, но първо да кажа. В момента дебатът е много плодотворен. Много интересни въпроси бяха задени, зададени, които ще предполагат и бъдещи срещи по тази тема. Първо, е, госпожа Софин Фелт коментира факта, че е, разузнавателните агенции не, могат да, не следва да се въздържат от възможността да се да работите с агенциите по ПССП. Абсолютно е така, но трябва да бъдем и реалисти. Разузнавателните агенции плуват като риби в водата по най-малкото съпротивление. И дали ни харесва това или не, е, е, трябва да се съобразим с това. Не означава да ги държим на тъмно, да нямат отговорност. Но когато парламента търси възможности за повече е, отчетност, трябва да не се забравя, че именно такова е естеството на тези агенции и съответно по подходящ начин да се решава въпроса. Как да кажа? Е, наш дълг е, е, ние решихме, че наш дълг да ви обърнем внимание и на това, че има някои ограничения в възможностите за контрол. Също се коментира това, че няма достатъчно е, кон... сътрудничество между агенциите. Именно е, това е целта на контрола или надзора да се направи така, че тези агенции да си сътрудничат. Защото когато има контрол, те се проверява дали се спазва закона, дали спазват човешки права, но също и дали са ефективни. Именно това е вашата задача да работите по този въпрос. Ако решите да го правите. И според мен би следвало да решите. После имаше въпрос за баланса между прозрачността и отговорността, отчетността. Така е, е от е, всички препоръки, които ние направихме, е, ние се опитваме на базата на националните практики да решим доколко можем да стигнем в, по отношение на прозрачността и отчетността. Сега не всички разузнавателни агенции са чак толкова тайни, колкото ние си представяме. Има немалък елемент на прозрачност – не ця, цялата област с разузнавателни действия и сигурност не е напълно затворена. Има много-много практики на прозрачност. Тук се говори за правото на достъп до информация за евродепутатите. В много страни и членки депутатите имат право на достъп до тази информация. Без специални разрешения просто се смята, че след като те са представители избрани на народа, те могат да се ползват от тази информация. С това ще приключа и отново искам да ви благодаря, господин председател, за възможността да ви представим нашето изследване. Благодаря ви много. Благодаря и на двамата, доктор Борни, доктор Шайнинг. Благодаря ви за а, изследването. Благодаря за това, че можахме да обсъдиме този интересен въпрос. А сега минаваме към следващата точка. И сега мин... минаваме към четвърта точка. Изменение на регламент по отношение включването на Калининградска област и определени подски административни региони. Сега ще чуем предложението на комисията за промяната на регламента от 2006 година. След това полското председателство. Тук има ли представители на полското председателство? И може би господин Триантафилидис, който е току-що назначения ни докладчик. Първо, госпожа Темлер от комисията. Тук ли е тя? Да, имате думата. Това е едно много кратко предложение. Моето изказване ще бъде много кратко. Целта Целта е да се улесни местния режим за граничен трафик и а по с, съгласно статъкото, Калининград ще бъде разделен на три. Първо северната част да се включи към споразумението с а, Литва докато като съм, съм, сама, самия Калининград и регион около него просто не, е, не се включва. миналия февруари обсъдихме и потърсихме а, начин за а, преодоляване на този статут. По междувременно беше взето политическо решение, ще видите, че самото предложение е много просто и техническото му проследяване е много също така ясно и просто. Просто става дума за едно изключение за областта Калининград. И като не се е, променя дефиницията за местен режим на граничен трафик, така както е залегнал в споразумението. В член 1 ще видите, че общото, общата дефиниция не се променя, но се прилага анекс, в който се казва, че цялата, целият регион Калининград ще бъдат считани за е, територия с, с местен режим за граничен трафик в рамките на е, 50 км. А също времено има предложение за включване на а, регион от в близост на полската граница и включването ми в същия режим, защото в, ако се прилага режим от 30 до 50 км, е, ще се, ще се включи регион в Полша, в който има съвсем манички градове. So have... И за да имаме наистина един а, така, едно, едно еф, еф, е, ефективно економическо развитие на региона трябва да се разшири територията. Същевременно, както казах, полската страна спое ангажимента да разработи съответните необходими мерки за разширяване на а, регион от полска страна. Сега от името на полското председателство. Може би е, ще кажете нещо по въпроса, свързан с Калининград. Благодаря. Добре дошли на всички, особено на евродепутатите тук в залата. То тази ситуация не е много типична председателството на Европейския съюз е, в момента се упражнява от страна членка, която усеща всички положителни резултати, които ще проистекат от предложените изменения. За това искам ясно да кажа, че аз е, говоря от името на председателството, и ще ви уведомя за това докъде са стигнали дискусиите в работната група в съвета и също и в Корепер. Точка четвърта от е, презентацията, която полската делегация направи в е, работната група по е, границите. Там се казваше, че трябва да има прозрачност по отношение на Европейския парламент. От е, гледна точка на председателството, за нас това е ключов момент. Тоест, ние вървим в същата посока, в която върват и останалите страни членки. Въпросът е, какви ще бъдат точно техническите разпоредби, е, евентуално в е, бъдещите подписани двустранни споразумения между Полша и Русия за местния граничен трафик. Няколко проблема има, които искам да очертая сега и след това съм на ваше разположение – за да предоставя всички е, подробности по въпроса на секретарята на вашата комисия. Първо, по тази тема до сега няма прецедент, няма политики на прецедент. Опитахме се да видим дали някакъв подобен казус е, съществува някъде, но няма. Така че въпросът е толкова специфичен, че и режимът трябва да бъде специфичен. Второ, както каза и комисията, нямаме за цел да се сменят основните дефиниции в регламента. Трето, всичко, което бе направено до тук, от две години работиме по този въпрос, е един анализ на риска и ясни статистики дали това ще има проблем с шенгенското законодателство и се стигна до извода, че няма да има такива. И последно, доколкото разбирам, секретарията на съвета ще предостави утре на парламента документ, евентуално две декларации, които предстои да бъдат приети това е една декларация за, на Литва за уреждане на съответните отношения и втората е на полската делегация, където ясно се изреждат всички необходими технически и логистични процедури, които ще осигурят пълна сигурност за спазване на шенгенското законодателство. Така че това, което предлагаме, не е нищо случайно и благодарим на комисията за формулирането на тези предложения. На ваше разположение съм да отговарям. Благодаря господин Ярженски за представането. А сега давам думата на господин Трианти Филидис. Ще бъда много кратък. Искам да благодаря председателството на съвета и комисията за представенето на тази точка от дневния ред. Аз съм на мнение, че е, гледната точка на комисията е правилна. Това е гледната точка и на моята политическа група. Ние приветстваме това решение, което благоприятства свободното движение на гражданите и смятам, че ние в Комисията по гражданските свободи не трябва да се противопоставаме на е, добавянето на е, Калининград е, като гранична зона. Е, това решава един сериозен проблем на територията на Европейския съюз и се надявам на сътрудничеството на всички политически групи, за да може това предложение да бъде прието, да, бъде осъществено и реализирано на практика. Бих искал да чуя становищата и на колегите и се надявам, че ще постигнем бързо резултат. Благодаря. Това наистина много ще ни помогне. Имаме само, имахме само 20 минути. Госпожа Станока, няколко души искат да вземат думата. Госпожа Станока, имате думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка, искам да кажа няколко думи от името на Зелените подкрепяме това предложение. Самата аз съм от този регион, така че приветствам така създаване на зони на със е, свободно движение в този регион. Благодаря ви и подкрепям господин Бозотил. Благодаря, господин е, председател. Е, НП искаше да обсъж... да обсъдим този проблем в нашата група, но предвид доклада, мисля, че няма никакъв проблем. Ще го подкрепиме. Някой друг? Има искате да каже нещо по въпроса. Няма други желаещи да а, се изкажат по казаното от докладчика, докладчиците в сянка и координатора на НП. Така че можем да преминем към следващата точка от дневния род. Добре. Тогава минаваме към следващата точка. Съвместен дебат относно пакета Шенген. Точка 5 и 6 от дневния ред. Относно достиженията на правото от Шенген. И неговото прилагане. Имаме двама много а, така, видни докладчици, господин Коелю, например. Относно укрепване на Шенген, на зоната Шенген и прилагането на достиженията на правото. и включително създаването на механизма за оценка, предложен от комисията. Първо ще изслушаме изказването на комисията, след това господин Коелю. От името на комисията е госпожа Пайк или има Шомър? Госпожа Пайк. Нека да ви кажа с какво удоволствие съм тук във вашата комисия. Аз съм директор за миграцията в Генерална дирекция вътрешни дела и искам да представя пакета от предложения, които представи комисията на 16 септември. Тези предложения включват и едно съобщение както и ревизирано предложение за механизма за оценка и изменение на Шенгенския граничен кодекс. Ще ви раздадем едни документи, които се надявам, че ще обяснят по-добре това, което предлагам. Но да ви представя малко и контекста. Парламентът много добре разбира колко е необходимо европейските граждани да имат право на свободно движение в една сигурна Европа. Тоест, ние трябва да поддържаме сигурността по границите, за да осигурим и свободно придвижване вътре в Европейския съюз. За това се разви и шенгенското пространство. Затова сега е време да оценим и механизма за управление на това пространство и да търсиме повишаване на ефективността му. А, именно това се цели с предложенията. Говори се много в пресата какво се предлага, но не на базата всъщност на точен анализ. Ние, според нас пакетът, който предлагаме, е в съответствие с нашето съобщение по миграция от лятото и с заключенията на съвета от юни и с резолюцията по тази тема на парламента. Три основни компонента се съдържат в е, пакета от предложения. Първо, за механизма за оценка, второ, за граничния контекст и много ограничените възможности да се въведат е, на времени начала проверки по границата. И третия елемент, който е изключително важен за парламента като цяло е политическите управления или насока на работа на Шенгай. Ако мога да започна с механизма за оценка. През октомври бе направено предложение за трансформиране на този механизъм, който да може да принуждава страните членки да спазват разпоредбите по Шенген. И всъщност нашето предложение вече обобщава всички предложения, които коментирахме от ноември миналата година. В този, този законодателен текст ще бъде е, подложен на нормалната процедура на съвместно вземане на решение и в момента ние допълваме предложенията си най-вече е, използването на правното основание по член 77. Знам, че вие коментирахте този случай при вас е, в резолюцията си от месец юли. Ние считаме също като вас, че член 77 е правилното правно основание за това предложение. Има страни членки, които не са съгласни с това, но ние продължаваме да считаме, че е, именно член 77 трябва да се използва и благодарим за вашата подкрепа в този смисъл. Предложенията, свързани с новите елементи на механизма, са член 13 и 14. За да ви помогнем да разберете какво е ново спрямо съществуващото, ние е, сме публикували предложението е, с съответните нови елементи, сложени в тъмен шрифт. Като целта е да има не само оценка, но и да се направи така, че ако страните членки имат трудност, да потърсят а, помощ за а, управление на процесите по външните си граници. Значи да има и съответни последващи действия. Когато има сериозен проблем дадена страна и не може да спази задълженията си по Шенген, Frontex трябва да представи техническа помощ, като тази техническа помощ се очаква да реши проблемите. Но ако всъщност е, с това проблемите не могат да бъдат решени, тогава Европейския съюз може да реши да се въведат отново ограничения, проверки по границата за ограничено време и е, в ограничени случаи. Тоест, ние даваме възможност в механизма за контрол да се включат отново гранични проверки, но това трябва да води и до изменения на граничния кодекс. Именно с промяната на съответните текстове, защото по съществуващите разпоредби отделни страни членки могат за ограничено време да въведат отново гранични проверки проверки. Това са член 23, 24 и 25 от Граничния кодекс по Шенген. Ние не предлагаме да се смена основата на разпоредбите за въвеждане на подобни е, мерки. Тук става дума за е, мерки по вътрешните граници, ако има сериозна заплаха за вътрешната сигурност, но даваме възможност подавна оценка да се направи и за национално и европейско ниво. И в такъв смисъл казваме ясно, че не е въпрос само да има сериозна заплаха, а трябва да се демонстрира, че въвеждането на тези мярка е необходимо и че тази мярка е пропорционална и че ще допринася за справяне с съответните заплахи. Предлагаме също така, и смятам, че това е много правилно, да въвеждането обратно на гранични проверки да бъде налагано само с решение взето на европейско ниво. Всяко подобно въвеждане на такава мярка има отношение към всички европейски граждани – така че Европейския съвет е, има интерес подобни решения да бъдат е, взимани по един е, последователен, логичен начин. Страните членки няма да могат да предприемат еднозначни, едностранни действия в случай на а, спешни действия. През юли Швеция въведе такъв контрол в резултат от масовите убийства в Норвегия. Норвегия също го направи. Така че в случай на спешни случаи, страни членки могат да налагат такива мерки за не повече от 5 дни. А след изтичане на този срок трябва да се вземе решение на европейско ниво. Третия елемент от нашето законодателно предложение е, е политически предложение, ние коментирахме в нашето съобщение, именно предлагаме парламента и съвета да организират е, регулярен дебат, да речем на всеки 6 месеца, за функционирането на Шенген. Така да се каже, проверка на състоянието на Шенген. Ние ще осигуряваме основата за този е, дебат на базата на една оценка 6-месечна и формулировка на съответните проблеми. Така че е, комисията, парламента и съвета да могат е, заедно да обсъждат и съответно да си вадят полуки и да търсят решението на проблеми, а да могат и да имат и един по-общ поглед, дългосрочен поглед за цел подобряване на функционирането на Шенген председателя. Благодаря, госпожо Пак. Сега даваме думата на докладчика господин Коелю. И после ще дадем думата и на полското председателство. Заповядайте, господин Коелю. Благодаря ви. Всички е, сме съгласни, че системата за оценка на приложението на достиженията от Шенген не е, е достатъчно добра, не е адекватна и много спешно се нуждаем от нейното упростяване, за да може да функционира по-ефективно. Нуждаем се от една прозрачна, ефикасна система за прилагане на достиженията на правото от Шенген. Е Това е цел, която Европейския парламент преследва още от 2009 година, когато беше представено първото предложение. Тази цел се признава от съвета ПВР, който през септември призна, че е необходимо да бъде укрепен контролът върху начина по който държавите членки прилагат правилата от Шенген за да бъдат отстранени е, някои слабости. Европейската комисия споделя същата цел. Искам да благодаря на комисията, която чу гласа на Европейския парламент. Много ценя факта, че оттеглихте предложението си от 2009 година и го заместиха с това от ноември 2010 година, за да може парламента с процедура на съвместно вземане на решения да а, изгради е, механизъм за оценка на прилагането на Шенген съвместно в съвета. Това е и целта. Голяма част от предложенията в моят доклад са включени в новия пакет. Както обясни представителката на комисията, комисията първото предложение цели да се промени механизма за оценка на прилагането на достиженията от правото на Шенген. Основната промяна, предложена от комисията, е, върви в посока на исканията на парламента, които бях формулиран в моя доклад и в резолюцията гласувана на пленарно заседание. Тоест да се създаде един допълнителен механизъм за подкрепа на държавите, които срещат затруднения при прилагането на шенгенските правила и укрепване на ролята на Фронтекс. Накрая временно да се предвиди възможността за връщане на контрола по границите при извънредни обстоятелства. Второто предложение е, е комисията да ни предостави правно основание за въвеждането на повторното въвеждане на контрол по границите, предвидено в моя доклад ние настояваме за отделно правно основание, защото тук става въпрос за промяна на кодекса е, на границите. Мисля, че сме е, в състояние да свършим една много сериозна работа и е, да създадем истински механизъм за оценка на Шенген. Сега от... очакваме парламента и съвета да отидат по-далеч взаимодействайки си. Благодаря, господин Коелю. Благодаря, господин Коелю. Сега трябва да изслушаме полското председателство и след това ще дам думата на, на членовете на комисията. Има доста хора, които искат да вземат думата. А ако по полското председателство не иска да вземе думата, да дадем думата на депутатите, защото те са многобройни. И много ви моля, не повече от 3 минути. Всеки, не повече от 3 минути. Господин Бажутил. Благодаря, господин председател. Бих искал да приветствам предложението на комисията, да благодаря на комисията за изказването и, и да приветствам и поздравя и докладчика господин Коелю мисля, че трябва да реагираме положително на, таз, на това предложение, защото разбира се, има а, принцип за свободно движение в Европейския съюз, така че една страна не може едностранно да вземе решение, така че аз приветствам това предложение. Но моят въпрос е по-скоро практически насочен и по-специално как да подсигурим защото европейското решение е достатъчно прозрачно и достатъчно обосновано, като имаме предвид, че то се взема вместо а, а, съответната държава членка, защото неодавна френското правителство искаше да въведе контрол по границите си с Италия по причини, които знаеме. Така че ако това ново законодателство бъде прието, една отделна страна не може да вземе подобно решение без е, всеобщо, всеобща поддръжка. И второ, е, какви, какви, са, какви са гара? Какви са, какви са гаранциите, когато Европейския съюз взима решение вместо френското правителство, това решение да е достатъчно прозрачно, уместно и по какъв начин ще има гаранции за съответната държава членка, че нейните интереси ще бъдат защитени и не, по какъв начин ще се гарантира, че има е, обективно основание за вземане на дадено решение, а не субективно. Господин Еншю, имате думата. Е, Благодаря. Презентат де комисия дуче îmbunătăți. Благодаря ви, господин председател. Наистина, комисията въвежда подобряване на шенгенската система, но, но струва ми се, че това не е достатъчно предви. Що се отнася до новия механизъм за оценка, предложението на комисията взема предвид някои от предложенията, които бяха направени тук в комисията Либе, включително и включването на механизма за санкции и подкрепа за държавите, които изпитват трудности с прилагането на общото право. Предложението взима предвид и факта, че държавата членка Фронтекс и е, Европейския съюз трябва да предприемат съответни, съответни действия преди е, прилагане на санкции. Като по този начин, да речем, принуди държавите членки на шангското пространство да прилагат по-стриктно правилата и подпомага държавите, които изпит, изпитват известни трудности. Но аз бих искал да се, да се спра на а, един друг аспект. Тук, тук се казва, че една държава членка не може да отпадне от Шенгенската зона, значи трябва да се намерят начини за разрешаване на проблемите, каквито и да са те. И същевременно Европейската комисия не прие предложението на на Европейския парламент да прилага единна система за държавите членки на пространството и страните кандидатки. Докато не приемеме този е, единен е, механизъм, ще има е, това а, ще има първостепенни, второ, второстепенни, а, така наречени страни, т.е. няма да се предлагат еднакви критерии. Също е времено се казва, че правилото трябва да бъде осигуряване на свободно придвижване и че прилагане на граничен контрол и въвеж... повторно въвеждане на граничен контрол ще се извършва само в изваредни и изключителни случаи. Новия механизъм, и това вече е положително, решението за повторно възвеждане на граничен контрол ще се взима на европейско равнище. Това наистина е едно положително развитие в сравнение с предишното предложение и пред, предишното състояние на щата, когато държава членка беше в състояние да въведе граничен контрол по свое собствено усмотрение, както например Франция и Дания. От друга страна обаче сме загрижени от факта, че предложението на комисията смята, че това решение трябва да се вземе на, с, с, в рамките на комитологията, т.е. без участието на Европейския парламент. Знаеме, че в рамките на тази процедура участието на Европейския парламент е доста ограничено е, загрижени сме също така от факта, че е, миграционните потоци също се считат за заплаха на обществения ред. Аз не смятам, че а, е, миграционните потоци трябва да бъдат причина за повторно въвеждане на а, граничен контрол. Госпожа Вебер. Това е тема, която поражда много емоции. Така се случи в парламента. Всъщност, още когато някои страни предприеха едностранни действия. Много се радвам, че комисията се обърна към парламента сега. Благодарим им за разяснението и е, по механизма за оценка. Те всъщност приеха много от нашите препоръки, а също и за мерките, които се предвиждат при въвеждане на изключителен на граничен контрол при изключителни обстоятелства в бъдещето. Ясно е, че комисията иска да запази тази ситуация, да бъде прилагана само при заплаха срещу обществения ред и националните граници. И господин Босотио тук коментира действително обективни критерии. Там винаги ще има елемент на субективност, но края на краищата е по-добре да някой в неутрална позиция да решава, както е комисията, а не страните членки, които имат своите е, чувствителни места и емоции. Франция и Италия, извинявайте, мога да ги разбера, но какво, какви бяха аргументите на Дания, например? Та, предложенията, които излизат от комисията, са определено една много голяма стъпка напред и се надяваме, че ние в парламента ще успеем да предложим дори още по-добри, по-точни формулировки, за да запазим достиженията на шенгенското законодателство, защото те са толкова важни, колкото, например, и економичес... пакета за проекти за економическо управление. Сега докладчиците в сянка, госпожа Лотфорд. Благодаря. Благодаря. Подобно на колегите, приветствам новото предложение и приветствам факта, че то се базира до много голяма степен на предложенията на парламента и в частност на докладчикът господин Коелю. Смятам, че пакета предложения в момента е и по-прозрачен и по-точен в оценката си на риска и в търсенето на план за действие, свързан с Франтекс, така нататък. Мисля, че това отразява именно идеите на господин Коелю и този факт е нещо много добро. Когато обсъждахме доклада, аз е, казах, че го подкрепям много и също така съм за това да има ясна разграничение при е, методите за оценка на страни вече членове на Шенген и страни, които са кандидатки за Шенген, за да се, е, не се допускат случаите на корупция и организирана престъпност, които не са точно напълно несъществуващи в някои страни членки. Така че е, се надявам, че ще можем да продължим да работим и по тази тема. Друг момент, който е, се така, интересувам и който е третиран тук от много интересна гледна точка е да се даде възможност да се направи оценка и на Обеденото кралство и на Ирландия – не е само е, от гледна точка на правата на тези страни да участват, а от гледна точка на правата на другите страни да оценят дали Обединеното кралство и Ирландия изпълняват своите задължения към а, е, съответните споразумения. Шенгенската информационна система, защита на лични данни, сътрудничество по границата и така на така. Не мисля, че не е невъзможно за трите институции да създаде една правна формула за достигане на целите и на съответната агенция. По въпроса за процедурата за съвместно вземане на решение, определено съм за това и затова и не предлагам, не, не приемам член 70 за правно основание, защото там се предвижда и Обединеното кралство и Ирландия да могат да участват. Може би затова се предлага член 77, а не 70. Надявам се, че ще може да се получи някакво решение на този въпрос. Разбирам, че докладчикът е, търси да бъде пределно е, прагматичен, но въпроса е действително не само Англия и Ирландия да оценяват, но и другите страни членки да могат да оценяват тях. Uh, uh, В съобщението за управлението на Шенген се е, говори за по последователни насоки е, за прилагането на това законодателство – е, примерно визи и така нататък, издаване на пътнически документи. В случая с Италия, да речем, трябва да може да се е, разгледа. Госпожа Станока? Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда много кратко. Ние също е, приветстваме предложението за този нов механизъм също така смятам, че когато трябва да се предприемат спешни мерки, това може да стане само при изключител в изключителни обстоятелства и то само за пет дни. И не считаме, че този срок може да бъде продължен. Също така споделям позицията на социалистите, относно свързването на миграционните потоци с заплаха за обществения ред или подобни. Ние приветстваме също така една по-точна дефиниция на заплаха за вътрешния, обществения ред и вътрешната сигурност която да, които да, примерно, да водат до засилване на а, външните граници и така нататък. Смятаме също така, че проблемите свързани с процедурата за връщане не, из... не оправдават въвеждането на а, контрол по вътрешните граници. и Считаме също така, че, че парламента трябва да участва активно в целия процес на преразглеждане на а, различните процедури. Благодаря ви, госпожа Келер. Аз съм съгласна с казането от е, преждеговорящата. Съгласна съм с е, процедурата предложена от комисията, но, но наистина проблем е кога когато се е, из, посочва изрично, че миграционните потоци могат да бъдат заплаха за обществения ред. Е, защо не се посочва друга причина? Що се отнася до а, участието на парламента, съгласни сме с казаното от комисията, но когато, примерно, дадена страна направи искане или предложение и така нататък, смятаме, че парламента трябва да бъде уведомен за причините. А също времено питам, а какво ще се случи, ако дадена държава членка не се съобрази с решението взето на европейско равнище? Какви ще бъдат реакциите? Господин Трендафилип. Благодаря ви. Аз не, не съм докладчик сянка. Но госпожа Рейс не е тук и за това искам да заявя становището на групата. Ние приветстваме предложението на комисията а, по, за създаването на нов механизъм за оценка на, на прилагането на достиженията от Шенген – и е, също е, формулировката на предложението за временно възстановяване на контрола по границите. Комисията набляга всъщност на най-важното. Причините да бъде възстановен контрол по границите, а именно само тогава, когато има много сериозен проблем, голяма заплака за вътрешната и за националната сигурност. И само в такива случаи може да се предвиждат изключения от свободното движение на граждани в шенкенското пространство. Е, не мога да цитирам всички подобни случаи, например приток на, масов приток на иммигранти от трета страна или други. Тук не, не са е, определени различните извънредни е, обстоятелства. Както и самото масово навлизане на граждани на трети страни не е уточнено. Тук се объркват някои понятия, отдаването на убежище, миграцията и освен това по отношение на агенцията Frontex. Ако държавите членки не е, прилагат е, правилата за гарантиране на е, свободното движение, там трябва да се изпращат мисии на Фронтекс. Представителят на комисията каза, че когато страна членка пренебрегне задълженията си по охрана на външните граници на Европейския съюз, ще има право да въведе собствен механизъм Европейския съюз без съгласието на съответната страна членка. Но не се каза какво ще се случи, ако тази страна е прекалено ефективна при контролиране на границите си? Ще може ли Европейския съюз да принуди страната членка да охлаби мерките, така да се каже. Подозирам, че точно така ще се случи. И според мен тази разпоредба да се изнесе налагането на мерки на европейско ниво е последния останал суверенна мярка на страните членки да гарантират своите граници. И сега ще им отнемем и това. А, комисията понякога няма да е в състояние да разгледа въпросите, заявките, примерно в рамките на 6 седмици, да речем. А междувременно какво ще се случи? Аз лично много се радвам, че моята страна не остава в, не е в Шенген. Let's hear from... Председателят. Благодаря сега, мадам Матио. Благодаря ви. Аз приемам голяма част от предложенията на комисията. Ние трябва да запазим достиженията от Шенген. Европейските граждани са много доволни от него. Аз съм защитавам становището на съвета и смятам, че възстановяването на контрола по границите при извънредни обстоятелства, както е предложено тук, не е добро, защото нарушава до голяма степен националния суверенитет и не смятам, че комисията има права да предлага такова нещо. Това не е искано нито от съвета, нито от парламента и мисля, че комисията превишава правата си в тази инициатива. Искам да ми се отговори тук говорим за временно възстановяване на контрола по границите при извънредни обстоятелства до 5 дена. Какво ще стане след тези 5 дена, ако една държава възстанови контрола по границите? Колко време ще се чака становището на комисията при комитологична процедура? Предполагам, че това становище ще отнеме относително дълго време и при спешни обстоятелства какво ще се прави? Също така нека комисията да каже от 5 години до сега колко пъти временно възстановяване по границите, на контрола по границите е имало. Просто една статистическа информация. Благодаря. Мисис Боцкурт. Госпожа Боцкурт. Благодаря ви. Вече бяха казани много неща. Аз искам да задам два практически въпроса на комисията. Това предложение е, имам предвид второто е, временното възстановяване на контрола по границите, е, как ще бъде обвързано с измененията към граничния кодекс от 2011 година. Това бяха технически изменения, но с това предложение се променят редица неща. това предложение така ли ще остане или ще бъде обвързано с е, Шенгенския кодекс? Освен това, комисията твърди, че ако една държава не е в състояние да опазва границите си, могат да бъдат прияти допълнителни мерки. Как вижда тези мерки? Как ще попречи на държавите членки да използват това като претекст, за да не, опа, да не пазат надежно граници. Гънц. Госпожа Гънц. Uh, uh, Благодаря. Аз също смятам, че формулировката за последно средство е малко рискована. Много зависи колко често ще се използва тя и как. Но искам също да коментирам и тези двойни стандарти, тук се говори еднократно. Не е приемливо изобщо да се прилагат подобни двойни стандарти. Това парламента го е заявявал. About, uh, states, uh... Когато става дума за новите страни членки, например България и Румъния. Мисля, че трябва много ясно да заявим, че новия механизъм за оценка не следва да приема никакъв елемент на двойни стандарти. Госпожа Викстром. Благодаря. Както подчерта и моята колежка госпожа Вебер, ние Приветстваме позицията на комисията и на нашия докладчик. Но не трябва да забравяме, че свободното движение в Европейския съюз е едно от най-голямото му достижение и се оценява много високо от гражданите. Е едно от най-големите постижения, допринасящо за сътрудничество – Комисията определя правила за временно въвеждане на гранични контрол, но трябва абсолютно да подчертаем, че тази мярка трябва да се прилага само в изключителни случаи и то като крайна мярка. Много е важно комисията, а не страните членки да решава за налагането на тази мярка и за евентуалното продължаване на временните гранич, граничен контрол. Комисията да решава, а не страните членки. And, and I... Защото виждаме, че е, няма никак доверие между страните членки в това отношение, а комисията може да бъде неутрална. Що се отнася до механизма за оценка за прилагане на шенгенското законодателство, подкрепям докладчика и амбициите му. Както казахме, доверието е от ключово значение. Доверието между страните членки, но и доверието между страните членки и комисията. Не бива да забравяме и този момент. Не бива да поставяме под риск принципа за свободно движение – и при оценката за прилагането на шенгенското законодателство, комисията също трябва да е водеща, а не това да вършат страните членки в под формата на партньорски проверки, защото това поставя под риск партньорството. Надявам се, че ресурсите ще бъдат използвани по-ефективно и Frontex ще се използва за оценка на риска, без да се налагат двойни стандарти. И тези стандарти трябва да бъдат еднакви и за страните членки, и за страните кандидатки. Освен това, трябва да продължаваме да говориме за Шенген като за символ за, на всичко най-добро, което се случва в Европейския съюз. Госпожа Неделчева. Мерси, месоле президент. Благодаря, господин председател. Искам а, само да кажа, че всеки механизъм, за да бъде ефективен, трябва да има ясна цел и, и ясни параметри а, по отношение на целите, смятам, че те, тя, тук целта е двойна да се укрепи доверието от една страна, доверието между държавите членки, доверието на гражданите вътре в шенгенското пространство и между европейските институции. Трябва да се укрепи и прозрачността. И, а, искам да подкрепя три елемента. Първо, а, приветствам факта, че за първи път ще има реални мерки, които да последват след докладите за оценка. Много е важно още от самото начало да прилагаме едни и същи критерии, които да въжат за всички и правилата да не се променят по време на процеса, за да се гарантира прозрачност по време на процес. Тази прозрачност ще позволи да се, попъл... да се е, укрепи доверието между държавите членки. Второ, укрепването на контрола. Как се определят е, е, понятията за плаха, нарушение на обществения ред, извънредните обстоятелства за възстановяване на контрола. Аз съм за тази идея, според нас тази мярка ще позволи да се ограничат е, инструментализирането на този проблем, което много често се прави с вътрешно-политически цели. Затова това трябва да се прави за изключително кратък срок. И накрая ние всички трябва е, да е, е, внимателно да анализираме предложенията. Те не целят ограничаване на свободното движение, нито на суверенитета. Този, тази, това изтегляне на политиката на европейско равнище показва, че се търси един ефикасен, прозрачен а, е, механизъм, който ще бъде актуализиран, за да отговори по-добре на нуждите на европейските граждани. Господин Колочета. Смятам, че а, тази идея, която обсъждаме в момента, а, не е, компрометира свободното движение на гражданите. Разбира се, трябва да се борим срещу организираната престъпност и затова при изваредни ситуации е възможно да се възстановява контрола по границите. Но според мен това е една крачка назад спрямо достиженията на Европейския съюз и мнозина от нас смятат, че трябва да вървим напротив по-нататък към федер... създаването на една федерална европейска държава. Верно е, че това ограничава до някъде държавния суверенитет, защото да, той се ограничава. Свободното движение на граждани всъщност предполага европейски суверенитет. Другото е крачка назад. Борбата срещу престъпността трябва да бъде част от сътрудничеството на полицията на, на европейските държави така е много по-просто да се борим а, с престъпността. В различните страни, когато човек извърши престъпление или нарушение, а, могат, ако се чуж гражданин, да ви приканя да напуснете страната. Или пък да се забрани на дадено лице да напуска страната. Защо борбата с престъпността да спира до националните граници? да, вярно е, че миграцията поражда сериозно проблеми. видяхме какво стана в Лампеду, която беше поседена от депутати от различни страни, испанци, италианци, французи. Най- представители от най-различни организации посетиха острова. Аз лично не виждам там Европа на демократичната революция, Европа на човешките права, Европа, която защищава човешки правата на всеки защото хората, които живеят в кучешки условия в месеци наред, които имат хуманитарни нужди, се измъчват и после те отучени отиват до френската граница, където биват отхвърлени обратно. Стигат до Монтон и френската полиция ги гони, така че една група бяха принудени да преминат нелегално през Алпите, през планините. Не трябва да забравяме какво представлява Европа. В Европа имаме най-различни проблеми, но борбата срещу незаконната емиграция не трябва да се върши, да се води вътре в шенгенското пространство, а по неговите граници, и то солидарно всички държави членки е, координирано. Е, ако Франция желая да експулсира тези незаконни, нелегални е, емигранти, тя може да ги експулсира към Италия, Италия към Тунис, е, Тунис към Марокко. И е, е понякога, ако, ако те идват от Малта, ги връщаме в Малта, това противоречи и на правилото на солидарност. Господин Клас, благодаря ви. Но установявам, че колегите се безпокоят за достиженията от Шенген по отношение на свободното движение на хора. Аз се обаче, боя обаче, че има един друг аспект, аспект на Шенген, който забравяме, а именно защитата на външните граници. Ако има държави членки, които не желаят да контролират в достатъчна степен своите граници, е нормално е други държави, които е, искат по-силен контрол, да възстановят контрола по собствените си граници, за да ограничат потока нелегални мигранти и, и да отстранят е, изваредни обстоятелства или заплаха. Това е, напълно оправдава възстановяването на контрола по вътрешните граници. Комисията прави предложение да бъдат променени правилата и това показва, че понякога красивите принципи трябва да отстъпят пред действителността, пред положението на място. Имам един конкретен въпрос към комисията. Въпрос, който господин Бронс и госпожа Матио вече зададаха. Всъщност, как стоят нещата с, с ако държава членка реши да възстанови контрола за 5 дена и после трябва да се задейства процедура на комитология, за да може тази мярка да бъде продължена. Е, ние знаем, че понякога е, са необходими 6 седмици е, комисията да прецени, да, да оцени обстоятелствата, да вземе решение. Дори това може да се проточи до 3 месеца. И какво правим в случай, че става въпрос за изключително успешна и тревожна ситуация? Е, държавата членка е, решава да възстанови контрола по границите си за 5 дена и какво прави след това, докато получи е, одобрението зелена улица от комисията да продължи тази мярка. Госпожа Ромеро Лопес, последен тур. Аз не мисля, че ще можем да подкрепяме тази философия а, в Европа, че, а именно, че всички, които пристигат в Европа, емигрантите, са а, обществена заплаха. защото тук не става въпрос за потоци престъпници, които нахлуват в крепостта Европа. Става въпрос за извънредни е, ситуации, като Жасминовата революция в Тунис и иммигрантите от, страната или гражданската революция в Либия. и да се възползваме от е, тези събития като претекст да възстановяваме е, отново контрола по границите, считайки, че иммиграцията е заплаха за обществения ред, това означава, че ние предпоставяме, че всички тези, които търсят помощ от Европа, са престъпници, закононарушители, е, трафиканти на хора кои... или техни съучастници. Стара философия а, ние няма да можем да напредваме. Тя не може да просъществува в Европейския съюз. В крайна сметка, за да гарантираме сигурността в Европа, ние търсим а, нови механизми, И може би е, е, проблемите възникват от факта, че няма обща политика за, е, в областта на убежището. Трябва да намерим начин да деблокираме ситуацията, да намерим решение. Да не мислим за Европа като за една непристъпна крепост, защото това няма да даде резултат. Защото Сътрудничеството с третите страни е от съществено значение, например в Средиземноморския регион. Ние се нуждаем от друг вид отношение, друг, друго послание. Посланието, което Европа е, трябва да изпрати на демократите в е, Алжир, Тунис, Марокко, Египет и другаде, трябва да бъде послание на подкрепа а, а ако те видят, че ние е, о, укрепяваме още повече нашата крепост, защото смятаме, че те са заплаха за обществения ред в нашите страни, смятам, че това ще бъде изключително грешна крачка и ще има катастрофален ефект, катастрофални последици. Това няма ни, нищо общо с европейските ценности и дори е скандално, бих казала, защото това така не се защищава националния суверенитет. Тук не водим дебат за това или за а, престъпността. Когато има терористичен атентат в Норвегия, това съвсем не означава, че цялата политика за сигурност в Европа трябва да бъде променена. И това няма нищо общо с, с събитията в Средиземно море. Така че. А, а, мисля, че ако държавите членки по-добре бяха организирали своите действия, имаха по-компетентни министри а, на емиграцията, на убежището, нямаше да се налага комисията да прави това предложение. Нямаше да се налага да ни се предлага този механизъм, защото изпращаме много лошо послание на Средиземноморския регион. We hear some reaction from Mrs. here before... Нека да чуем сега госпожа Пайк какво има да каже от комисията и после ще дадем последна дума на нашия докладчик господин Коей. Благодаря. Няколко бележки и ще дам думата и на моите колеги, особено по отношение на въпроса за вземането на решения на европейско ниво, а също и за това как ще се процедира при спешни обстоятелства, когато страните членки е необходимо да въведат контрол по вътрешните си граници. Първо, нека да кажа, не е нови основания за въвеждане на контрол по вътрешните граници. Тези критерии са сериозна заплаха за публичния ред и за националната сигурност. Така че миграционните потоци сами по себе си не са основания за въвеждане на граничен контрол. Член 23а е, ясно гласи, че страните членка трябва да направи оценка и да докаже, че въвеждането на временния граничен контрол е необходима и пропорционална мярка. Тоест, трябва да се докаже, че има сериозна заплаха за обществения ред и за вътрешната сигурност, а и също да се докаже, че това е правилната мярка. Коментира се, че прилагаме двойни стандарти към страни, които в момента не са членове на шенгенското пространство, за разлика от тези, които са. Наясно съм, че вие сте дискутирали тази тема и преди в тази комисия – но от гледна точка на комисията няма разлика. Шенгенското законодателство се отнася за страните членки в Шенген и за тези, които кандидатстват. Трето, насоките, които споменахме в съобщението за пътнически документи и други. Ние се срещнахме с страните членки преди началото на вакансията, за да обсъдим как тези насоки могат да подпомогнат прилагането на шенгенското законодателство? Този разговор ще продължи и се надяваме преди края на годината да излезем с някакво предложение. И преди да дам думата на колегите, искам да подчертая, не става дума за суверенитет на страните членки, противопоставен на комисията. Комисията няма за член да измества, да иземва ролята на страните членки, когато те решат да налагат мерки за защита на вътрешната си сигурност и общия ред. Просто въвеждането на граничния контрол може да се окаже мярка, която не е подходяща. Тоест, ние няма да попречим на страните да въвеждат нормални мерки за полицейски надзор – сега ще дам думата на колегите, които ще обяснат и как точно действа процедурата. Госпожа Мосхамер. Моля, ако имате да пояснявате, не, направете го бързо. Процедурата по километология е съвсем нелесна материя. Две процедури има. Процедура на оценка когато става дума за въвеждане отново на граничен контрол при е, обществени събития, примерно срещи на върха на НАТО или футболен шампионат и така нататък. Тогава ще бъде уведомен и Европейския парламент, защото става дума за изпълнителна мярка и ние имаме задължение да уведомяваме парламента и комисията може да действа само ако има квалифицирано мнозинство. Ако квалифицираното мнозинство каза не, комисията не може да приеме съответната мярка. А спешната процедура, по тази процедура, комисията след 5 дни ще може да приеме решение. Значи не става дума за 6 седмици, Става дума за няколко часа, в които комисията ще има право да реши за продължаване на мярката за въвеждане на граничен контрол. След това вече това решение се представя на комисията и ако комисията не се съгласи, тогава ще бъде прекратен. Имаше, говори, питате колко пъти се налагал този граничен контрол? 26 пъти за този срок от 5 дни. В никой от тези случаи не се наложи увеличаване на срока от 5 дни. Това е именно и е, нормата, на която се базира комисията от просто от предходната практика. Благодаря. Сега господин Коелю, докладчикът. Let me be clear. Uh, the proposals from the... Нека да кажа ясно. Предложението на комисията върви в правилна посока. Благодаря на комисията за инициативата, но естествено има някои неща, по които трябва да се поработи. Искам да подчертая някой момент, споделени вече от колегите а именно двойните стандарти. Благодаря на комисията, че отговори, но смятам, че трябва да бъдем доста по-ясни в документите и да кажем ясно, че ние няма да се съгласим да бъдат налагани двойни стандарти спрямо кандидатите, различни от тези за членовете на Шенген. Нека да се върна малко назад. Какво се опитваме да направим? Искаме да има система за оценки, която да работи ефективно. Защото, както се изказаха тук колегите, според мен е много удочно, партньорските проверки на страните не бяха успешна мярка. Защото всяка страна членка може да си прави е, сделчици, е, за да не спазва 100% разпоредбите. Необходима е общностна система, където да се ангажира комисията и агенции като Франтекст с целия им съответен опит, за да може тази система да работи ефективно. Но ако искаме системата да работи ефективно, трябва да решим и въпроса какво ще се прави, когато в дадена страна членка има проблем. В момента, когато има оценка на сериозен проблем, нищо не се случваше на външните граници, защото няма инструмент, която, който да принуди страната членка да, е, да действа. Така че трябва да се намери система, която да може, когато има информация, която казва, че съответната страна членка няма ефективен контрол на външните граници, трябва да има механизъм този проблем да бъде е, решен. И първата реакция ще бъде да се даде е, съвет. Европейската комисия, е, Фронтекс трябва да помогат на страната да реши проблема. Но, ако нищо не се случва в добра посока, ако проблема остава, има проблем за сигурността не само на тази страна, но и за всички страни. Защо? Защото когато има слабости по граничния контрол в една страна, това е проблем за скорост, сигурността на цел, цялото шенгенско пространство. Затова трябва да има начин да се въвежда граничен контрол. И както много добре се посочи тук, тази мярка трябва да бъде абсолютно изключителна и временна. Само за периода, в който е необходимо да се реши проблема. И също споделям съмненията дали комитологията е най-добрият начин да се решават тези неща. Господин председател, Нашият проблем обаче, според мен, ще е да се захванем с проблема, който спомена господин Базотил. А именно, като общност, като съюз, ще бъдем ли в състояние да се справим с проблем, с един проблем, който е заплаха за вътрешната сигурност на дадена страна. Това е. По този въпрос трябва да мислим. И имам три коментара. Първо, не съм наясно дали трябва да предприемем такава стъпка. Тоест, дали да приемаме, че общността трябва да се обърне към решаването на проблем в отделна страна членка, защото, а, както комисията правилно припомни, е, правомощията за вътрешните граници са все още правомощия на страните членки. Второ, трябва да погледнем следното. В момента всяка страна има право да въведе граничен контрол, граничен контрол за 30 дни и да ги продължава толкова колкото иска. Разумно ли е да очакваме съветът да се съгласи този срок да стане 5 дни и оттам нататък за всичко повече от 5 дни да иска разрешението на комисията? When they will accept that, Мислите ли, че съветът ще се съгласи? Аз искам да се засили оценката по Шенген. Мисля, че трябва да има общностен поход, но мисля, че трябва да търсим и решения, които ще бъдат приети и от парламента, и от съвета. Ако искаме, ако се борим за прекалено много, рисуваме да не спечелим нищо, а рискуваме да загубим на нас общностния подход ни е необходим, за да засилим шенгенското пространство. Сега някой спомена Норвегия. Случилото се там. Това е отличен пример. В Норвегия правителството въведе граничен контрол за два дни, ако не се лъжа, 48 часа, защото не знаеха какво се случва. Не знаеха дали това е един самостоятелен, така да се каже, самостоятелно действащ убиец, или мрежа. И те въведоха граничен контрол за два дни. След два дни стана ясно, че човека действа сам. И положението по границите се възстанови. Но какво щеше да се случи, ако не бяха успели да заловят престъпникът или ако не бяха успели да получат достатъчно данни, които да показват, че не става дума за действието на организирана мрежа. Колко време щеше да има граничен контрол? Две седмици, два месеца? С системата, която предлага Европейската комисия, те ще трябва да искат разрешението на комисията, за да удължат срока. И ако решението се взема от съвета Норвегия Неша на ЕС, те не биха имали възможност да решат въпрос, който, на казус, който се случва на тяхна територия. Значи, е, говорим за различни положения и трябва да ги обмислим много сериозно. Напълно директно ще го кажа, господин председател. Имаме нужда от обществен подход за системата, да се прави сериозна и неутрална оценка за всяка страна членка. Има нужда от система, където Европейската комисия с подкрепа на парламента и Фронтекс да може да задължава страната да следва шенгенските разпоредби, но трябва да можем и да постигнем споразумение по тези разпоредби, затова трябва да търсим равновесие. Тук само това е начина да постигнем успех с съвет. Благодаря, господин Коелю. Как, както обикновено закъсняхме, но трябва да се е, съобразяваме все пак е, с е, времето. Виждам, че някои депетати не са съгласни с казаното от е, господин Коелю и в крайна сметка знаете, че докладчика има последната дума ако искате допълнителни обяснения, добре 30 секунди, за да може след това господин Коелю да ви отговори. Тоест, или задайте въпроса директно на господин Коелю. Не, аз не искам да задавам въпрос на господин Коелю. Аз просто не получих отговор от комисията. Затова исках да, да взема думата. Тогава да, ами, ви моля да се да прибегнете към писмената процедура. Да, разбира се, това е, е възможност, но аз съм тук за това. Тук съм, за да задам въпроса и очаквам да ми се отговори. Може ли тогава да, да повторите въпроса си към комисията и ако комисията отговори съвсем кратко и ясно, моя въпрос беше следния – Освен на новото предложение, има и изменени в кодекса от 2006 година и се пита дали заедно с новата процедура ще се внесат и изменения в кодекса за Шенген от 2006 година. Едното е са технически промени, другото са политически аспекти, но може би нещата са свързани. И второ, как комисията как ще реагира комисията, ако държавите членки не не правят достатъчно за, охраняване на границите, понеже съществува механизъм за повторно въвеждане на конкрет. Сега. Не, няма. А... през е, е, първите изменения бяха само технически изменения, тук става дума за политически а, аспекти. А, кодекса беше по принцип а, адаптиран към изискванията, залегнали в Лисабонския договор, но през при всички случаи става дума за два съвсем отделни документа и няма преповтаряне между тях. Що са до втория ви въпрос, дали какво може да направи комисията? Ако държавите искат да вземат мерки, допълнителни мерки за охраняване на своите граници. Те ще получат цялата необходима помощ от комисията, като въвеждането на граничен контрол е изключителна и последна мярка. Благодаря ви. А сега минаваме към следващата точка, господин Кашман и достъпа до а, документ те знаеме, че имаме, имахме пред, първо, първо предложение и сега втора версия на проекто доклада от господин Кашман. А, Срокът за внасане на изменения е 10 октомври, т.е. много скоро. А ще гласуваме по този доклад през ноември 2011 година. Господин Кашман, имате думата. Е, имаме пол, половин час по принцип, но за, съжаление това няма да е последната точка тъй като имаме и още точки за обсъждане, плюс заседание на координаторите. Ще бъда много кратък. Значи, 2008 година беше първоначалната инициатива. Меж, междувременно след отлагане на гласуването в пленарна зала бе, документа беше върнат. Междувременно ком, комисията не предприе практически нищо и но, а много малко бе предприето от съвета. Междувременно през май или при всички случаи тази година комисията внесе второ предложение и след това бяха проведени дискусии в политическите групи и политическите групи решиха да слееме всъщност двете предложения, т.е. да включиме второто в първото и да направиме едно обобщено предложение. Междувременно комисията се кореспондираше с председателския съвет. Аз също участвах е, частично в е, този обмен на кореспонденция и цел, целта беше да се включи второто предложение в първото. Тоест, е, съм така нареченото лисабонско предложение да бъде включено в едно по-всеобхватно и по-широко а, предложение. Защото как да обясниме на нашите съграждани, че сме се отказали от преразглеждане на регламент от 2010 година и са се върнали към първоначалното предложение от 2006 година. Комисията счита, че член 15, параграф 3 от Лисабонския договор е от основно значение. Там са, т.е. са всичките, където става дума за всичките органи, като Европейската централна бана, Фронтекс и така нататък. Поискахме мнение от правната служба и тя твърди, че член 15, параграф 3 и 4 че съответните а, е, органи, цитирани в този член, трябва да се съобразяват с разпоредбите, отнасящи се до достъпа до документи. и в а, своя доклад съответната на комисия трябва да се позовава на всички текстове, залегнали в законодателните разпоредби. Това е а, писмото, което... Съдържанието на писмото, което аз изпратих до председателския съвет Получих 53 изменения. Можете да ги. Те са на ваше разположение на всички езици и успяха да, да, да свържа позицията с Аржентина и моята, е, позицията на моя доклад и да включа всички изменения, така че ще, ще спра до тук, защото предполагам, че ще има а, въпроси, но а, политическите групи подкрепят а, а, моя подход – Въпреки, че докладчика в сянка на НП считаше миналата седмица, че моя доклад е, отива прекалено далеч. Но благодаря господин Кашман за бързото, много бързо представене на нещата. Но преди да изслушаме госпожа Сомер, може би да изслушаме комисията или съвета, ако имат някакви коментари по въпроса. Комисията. Thank you. Uh... Благодаря съвсем накратко. Комисията има различно становище от докладчика по отношение на е, разпоредбата от член 15.3. Ние считаме, че настоящия регламент трябва да се измени, а останалите изменения да се базират на предложението от 2008. Така че според нас непосредствено можем да изпълним минималното изискване от договора, за да разширим приложното поле на регламента, а след това вече да се разгледат конкретните изменения. Това бе съобщено и от заместник председателя на комисията в пленарния дебат, също така и на изпратеното писмо до председателския съвет. Е, за момента няма да коментирам съдържанието на измененията. Постото председателство има ли да коментира? Не? Добре, благодаря. Тогава давам думата на депутатите. Започвам с докладчика Сенка, госпожа Сомер. Благодаря ви. Искам да спомена нещо, което се казва в изложението на мотивите. Всички групи приеха това предложение на комисията да бъде слято с първото, да, да бъде включено в първото. Това е казано и в доклада. Моята група винаги е завявала, че нашият приоритет е да уеднаквим сегашния регламент с изискванията следващи от съдебната практика на Съда на Европейските общности. Така че започнахме с второто предложение на комисията, а първото смятаме, че трябва да бъде разгледано на един по-късен етап. Аз споделям становището на Комисията по конституционните въпроси. Има две предложения на комисията от 8 и 9 година и тук става въпрос за две успоредни законодателни процедири. Становището на правната служба беше... Да, да, но аз съм предпазлива към становището на журистите в Германия а, се казва, че двама прависти имат пет мнения. А, така че трябва да подхождаме малко предпазливо към техните становища. Смятам, че в доклада Кашман са повдигнати редица въпроси, които нямат нищо общо с достъпа до документи и това е сериозен проблем за нашата група, както и за постигането на споразумение между институциите. Тук се обсъжда статута на омбудсмена и друго. Не мисля, че всичко трябва да се слага в, на едно място. И предвид проблемите на конкуренцията, тук става въпрос и за данните на частните предприятия трябва да бъдем предпазливи. Тук може да става въпроси за интелектуалната собственост и ние трябва да сме много внимателни, защото това може да засегне бъдещи произведения. Може да става въпрос за публикация от 10 50 хиляди страници и тук не става въпрос само за броя на страниците, но и за съдържанието на текста. <clears throat> така че, може би трябва да бъдат създадени специални правила за публикациите и извън в някакъв друг документ, а не в един документ, който третира всъщност публичния достъп до документи. <clears throat> В доклада има и отлични неща. но в някои отношения той отстъпва малко назад спрямо предишния. Надявам се, че докладчика няма да се шокира от критиките ми, защото вече му ги бях отправила на а, друго заседание. Дефинициите все още не са достатъчно ясни. За какви документи става въпрос? Нищо не е напреднало. Нещата продължават да остават мъгляви. И се за един единствен портал за достъп до документи. Това е нещо трудно, трудно начинание. Освен това, в този доклад имам чувство, че са влезли доста предложение на съвета, че съвета е бил по-убедителен, но правните проблеми си остават, тъй като все още не сме постигнали си, е, съгласие. беше предложил доклада Атала – и мисля, че може да, ако този доклад бъде взет под внимание, може да се постигне компромис. Ние също държим да има по-голяма прозрачност за обществеността, но от друга страна трябва да приемете, че не е възможно да се гарантира пълна прозрачност, да се наруши поверителността. И освен всичко друго, трябва да внимаваме да не смесваме различни правни инструменти. В крайна сметка за мен е най-важно да се придържаме към решението на Европейския съд, регламент 1049 и то да бъде интегрирано с второто предложение на комисията. Аз мисля, че трябва да приемем предложенията на комисията по конституционните въпроси, да разгледаме първо второто предложение на Европейската комисия като приоритетно и след това да разгледаме предложението от 2008 година, година, защото иначе се боя, че е, предложението отново ще бъде върнато в е, е, комисията и няма да сме направили нищо добро в очите на обществеността. Викстром. Благодаря. Сега малко дискусии. Започваме с госпожа Бикстръм. Благодаря съвсем накратко, макар че темата е такава, че трябва много и подробно да се дискутира тук. Приветствам работата, извършена от господин Кат Кашман. Споделям целите му и амбицията му. да може да подкрепи много от промените, които той предлага. Е, ние всички трябва да си зададем въпроса, кой притежава този документ? Ние, депутатите ли, политиците ли, чиновниците в Европейската администрация или гражданите са законните притежатели на, този, на тези документи, които ги засягат директно. Мисля, че трябва да направим всичко възможно да има по-голяма прозрачност. И е, пожелавам на господин Кашман да успее да постигне още повече. Искам да засегна един въпрос сега, а именно съда в Люксембург. Те бяха много прозрачни в първите години в практиките си но напоследък, като че ли тази прозрачност се движи в неправилна посока и това е много обезпекоително. Съдът даде възможност на комисията, когато има заявка за достъп до документи, комисията да решава, което означава, че в момента, в който се причисли определен документ към дадена категория, институциите могат да разпоредат, че документа трябва да се води за секрета. Но това е напълно в противоречие на регламента. Затова приветствам искането на господин Кашман за заличаване на предложението на комисията някои категории документи да бъдат извън обсега на регламент. А също можем да стигнем и по-далеч. Можем да искаме всяка заявка за документи да бъде разглеждана по-отделно и самостоятелно. Благодаря. Разбира се. Този въпрос определено следва да се дискутира, а ние това и правим. Дори в момента за в големи подробности, именно за решението на Европейския с, заради резолюцията на госпожа Аржентини. Затова и в момента имаме втора версия, проектоверсия на доклада на господин Кашман. Следващият оратор. Благодаря. Не само госпожа Самър е докладчик в сянка. Аз съм докладчик е, в сянка от моята група. Да, извинявайте, господин Деян, пропуснах, казва председателят. По същество. Не мога точно да разбера тази дискусия сега, защото тези неща ги казваме за кой ли път вече. И каквото и да правим, публиката си, така, обществеността обръща гръб на Европейския съюз. А, тази тема си заслужава вниманието. Има хора, които се интересуват да научат повече, които правят усилия да потърсят е, определен документ и изведнъж получават отговора не може, той е секретен. Това за мен е основният проблем. И затова съм напълно съгласен с господин Кашме. Толкова абсолютно важно е, ако искаме нещо да постигне Европейския съюз, да бъдем пределно открити. И госпожа Самара е напълно права. Е, има едни доста неясни и трудни дефиниции в текста. А някои от е, термините могат да бъдат е, тълкувани в посока да се блокира предоставянето на документи. Е, ако е необходимо, ние, ние ще разгледаме текста и ще излезем с изменения. Като цяло под, подкрепяме доклада. Още два проблема, които съм споменавал по темата и преди. Малко се безпокоя за разходите, които ще коства това на гражданите. А също и проблема, че човек трябва да бъде много точен в е, искането си. Все пак, ако искаме диалог, не би следвало да усложняваме процедурата. Не е редно да очакваме гражданите да знаят номера на документа. Те трябва да могат да задават въпроси и комисията да предостави информация. Във всички случаи сме изключително благодарни е, на работа, за работата на докладчика и му пожелаваме много сили госпожа Алваро и тя е, е докладчик сянка за либералите. Е, госпожа Фанов, благодаря ви. Искам да благодаря на господин Кашман за ентусиазма и ангажимента да гарантира прозрачност и достъп на гражданите до документите на институциите. Ако не успеем да отворим информацията за гражданите, ако те не могат да разберат какви е, закони, какви законодателни актове приемаме, какви теми дискутираме, ние ще загубим тяхното уважение и тяхното доверие. И те ще се настроят все повече против политиците и все по-малко ще участват в европейските избори. Аз е, е, съм за да си дадем становището по двете предложения на комисията едновременно. Е, прозрачността е изключително важна също така за борбата срещу корупцията. Аз съм докладчик по организираната, по борбата срещу организираната престъпност в Европа. Миналата седмица в Страсбург имахме е, среща. Много от измененията, които бяха внесени, са именно се отнасят до борбата с корупцията. Ще се питам да докажа, че може да има пълно проследяване на парите в Европа, но смятам, че и достъпа до документи е прекрасен повод гражданите да видят как управляваме техните пари. Цялата група на либералите е на ваша страна. Госпожа Ентвелт. Две събележки, господин председател. Първо, госпожа Съмър каза, че не може да има неограничен достъп до документи. Мисля, че никой не е предложил точно това, но на практика знаем, че правителствата, позовавайки се на правилата за поверителност, просто се възползват от това да, да могат да скрият някои неща, които нередни неща, които са извършили, знаеме за действията на, на ЦРУ и научихме от неща от Wikileaks. Всъщност какво се оказа, че някои неща, които са изтекли, наистина е трябвало да бъдат а, поверителни или конфиденциални, но други на практика просто само покриват и скриват грешки на правителствата. А що се отнася до... Мисля, че трябва да свържем нещата с следващата, с следващата точка, т.е. Европейската система за проследяване на финансиране тероризма, т.е. SWIFT преди да започнат преговорите, правната служба на съвета излезе с становище. по повод необходимостта или да се водат подобни преговори. Аз имах достъп до този документ и смятах и реших, че този документ трябва да бъде публикуван. В крайна сметка, понеже ми казаха, че, този, че мога да получа този документ само ако той след това бъде е, публикуван. Беше ми казано обаче същевременно, че публикуването на този документ ще създаде една неблагоприятни условия за преговорите и така, че те не може да бъде оповестен. Сега аз не смятам, че беше точно така, но както и да е. Но миналът, миналия месец, когато имаше изслушване по този въпрос, съвета каза, че не може да този документ да бъде оповестен и да бъде публикуван, тъй като има ново предложение за споразумение. Така че междувременно този документ трябва да остане секретен. Така че аз, аз аз смятам, че е, в условия на демокрацията, ако един документ е, има отношение към а, а, към, към преговори, към решение, но тези преговори той не трябва да бъде поверителен, напротив, той трябва да бъде опубликуван. Така че искам да отговоря на госпожа Зомър. Според мен това е просто е, превишаване на правата. Господин Кашман, госпожа Самър спомена заместник председател господин Шепкович трябва да оточня, че измененията, които аз използвам, стигат дори по-далеч. 26 септември получих писмо и е, там коментара е всъщност за предходния ми доклад, който после бе преработен. Така че всичко, което се коментира е, в писмото, се отнася за стария доклад и господин Шефкович можеше да използва новия текст, който съществува на интернет и навсякъде. А що се отнася до така наречената лисабонизация? Няма решение на съда по тази тема. Така че не е правилно да се казва, че ние можем да се съобразим с това решение. Аз не съм юрист, аз приемам правно мнение или не го приемам и по този начин приемам един, една политическа позиция. И много се радвам, че нашата юридическа служба е съгласна с моята позиция. Обаче аз бях заела тази, позиция, заела тази позиция без да знам, че те ще ме подкрепят. Защото според мен става дума за прав, право и за засилване на това право. Защото практиката на съда също ни води в тази посока. И за това подобни теми трябва да влязат в регламента, и именно сега ние трябва да можем да обясняваме на гражданите какво правим и защо го правим. И отново за господин Дионг и госпожа Самър. Ако има някакви неясноти, с удоволствие ще работя с вас, за да ги изчистим. Знам, че на моменти имаме различни мнения – но нека да почнем от там да видим какво може да се подобри от представения текст. И е, не казвах, е, но е, факт е, че всички, не казах всички политически партии, казах голяма част от политическите партии, защото знам, че и вие и НП до известен степен остават от, настрани от този подход. Да бъдем наясно. Надявам се, че съвета ще преговаря добре. И имаме нужда, защото до този момент те не могат да го направят. Не можем да се съгласим документи, цели категории документи автоматично да се приемат за секрет. По член четвърти трябва да се обмисля дали е, документа може да се опубликува, публикува публично по ред съображения, които въжат за момента. И ако има подобно решение, това решение трябва да бъде обяснено, така че не може априорно да се решава дали даден документ е секретен. По отношение на дефинициите, действително – трябва да търсиме някакъв начин да дефинираме, ако има примерно да има регистър, така че гражданите да могат да я търсят свободно. Ние не искаме така да им даваме на готово документи, да ги им ги хвърляме, просто те да могат да е, ги търсят когато им е необходимо. Журналисти, неправителствени организации и така нататък. Софи, напълно съм съгласен, че е, подобни е, документи, споразумения и така нататък трябва да бъдат предоставани, е, предоставени, а това понякога се отказва. Ако, когато се създаваше регламента, парламента не настоя да има междуинституционално споразумение за достъп на другите институции да документи, вероятно никога и нямаше да има възможност да имаме достъп до такива документи. Помня, че в нашата комисия, когато споменахме за договор за функционирането на Европейския съюз, специално член 15 и други, ни беше казано, че подобни изменения не са необходими, защото целият въпрос с Лисабон ще бъде решен в нещо като компендиум. Но ако е, процеса на лисабонизация е толкова важен, защо комисията нищо не прави вече 18 месеца? Естествено, парламента ще се опита да накара съвета да влезе в преговори, защото искам да ви напомня и на съвета, и на себе си, че ние сме избрани да вършим именно това, да, да създаваме законодателство. И не може парламента да бъде пренебрегван или използван в услуга и похрумване на 27-те страни членки. Ние сме съ законодател в много области и а, така, извинете ме, ако започвам да ставам много пристрастен, но аз имам и средиземноморска кръв. Председателят, благодаря. Госпожо Самър, много закъсняваме. Моля ви, нашата последна точка трябва да я разгледаме преди заседанието на координаторите и после ще почнат оплаквания. Затова, моля, съвсем накратко. Ich möchte noch... Просто искам <clears throat> да кажа, че не става въпрос документи да се скриват от общественото мнение. <clears throat> Ние и както и другите депутати в националните, регионални парламенти, сме свикнали да даваме достъп. Знаете, че много заседания могат да се следят по интернет. Тук не мисля, че има парламенти, които са толкова прозрачни, колкото Европейския парламент. Казва се, че корупцията може да се пребори само с пълна прозрачност – аз съм против корупцията, естествено. Аз също съм за регистър на лобитата. Използвам го, но не може да опрекнем, че европейските институции укриват информация. Просто има процедури, които не могат да се изнасят публично. Има неща, които се решават от държавите членки. Те решават дали да ги оповестят, да ги е, направят публични или не. Не може всичко да се изнася. Мисля, че е, може да се увеличи прозрачността, трябва да се прилагат решенията на съда прозрачността трябва да се адаптира към договор от Лисабон, но не мисля, че трябва да се опрекваме едни други. Благодаря, госпожа Сомер, но нека да не отваряме отново дебата Но господин Кашман, ако искате последната дума само. Искам само да кажа, да, и това да бъде записано в протокола, че последната дума е на докладчика. Да, отбелязах казаното от госпожа Сомер. Тя е, смята, че нейното становище се сподели от другите докладчици. Аз не съм съгласен с това, но мисля, че ние като институция трябва да се възползваме от всички средства, политически и други, за да бъдем в наистина диалог с другите институции. Мисля, че е крайно време да, да преповториме и да ви припомня, че срока за внасене на изменения е 10 октомври, гласуване ноември. А сега господин Прибе относно Европейската система за проследене на финансиране на тероризма и споразумението между Европейския съюз и Съединените щати. Давам думата на господин Прибе веднага. Господин председател, благодаря ви. Разбирам, че няма, имаме много малко време и ще бъда много кратък. Имате на разположение становището в рамките на приемането на, на споразумението между Европейския съюз и Съединените щати. Що се отнася до европейската система, мисля, че трябва да се спрем на два аспекта. Какви инструменти са ни необходими в европейско равнище за борба с тероризма и финансирането на тероризма и по какъв начин можем да ограничиме обема данни, предоставени на трети страна? Тук има някои подробности относно функционирането на европейската система, различните варианти и ефективността на системите, закрилата на личните данни, складирането на, на данните, опазването им в рамките на съществуващите структури. В становището също така се казва, че трябва да вземем предвид бюджетната дисциплина, предвид финансовата криза и че системата сама по себе си не трябва да бъде много скъпа. Опитахме се също така да повдигнем един много друг, един друг въпрос от огромно значение. Начин по какъв, по който ще се използват тези данни и то само за борба срещу тероризма и а, трансграничната престъпност. В, в становището се, се казва, че същ, съществуват три варианта за а, структуриране на системата и че не, не е възможно да се предвиди само чисто европейски вариант или чисто национален вариант на система. Смеш, че считаме, че тези проблеми трябва да се обсъждат с вас, с Европейския парламент, с държавите членки. Да си зададеме въпроса, наистина, също, има ли необходимост от, въобще от подобна европейска система? А, сега, значи, това становище е всъщност една първа крачка напред. А, так, все все още дори не сме е, взели решение, не сме стигнали заключението дали подобна система е необходима. За да се отговори на този въпрос трябва да се направи е, е, предварително изследване на е, оценката на въздействие и така нататък. Благодаря ви, господин Прибе. И сега минаваме към нашия докладчик, господин Алваро по въпроса. Благодаря ви. Благодаря ви. Тъй като наистина имаме твърде малко време, ще се спра само на няколко елемента от това, което каза господин Прибе. А, няма съмнение, че добре да имаме собствена система за проследяване на финансирането на тероризма мисля, че независимо от политическия цвят, всички ще приемат това за необходимост. Особено ако въпреки оценката на комисията и някои становища за сега нещата не са в кой знае колко цветощо положение. Има проблеми, които сме, ние, например, сме повдигали пред германския надзорен орган за защита на данните. Хубаво е за това да има една обща европейска система и мисля, че всички политически групи са на това мнение. Всички групи обаче се смята, че не е хубаво да се масово да се прехвърлят към Съединените щати данни в средносрочен или в дългосрочен план. Много важно е да се гарантира защитата на тези данни. И с какви инструменти ще го направим най-ефикасно. Европейския парламент предлага система за извличане на данни. До сега обаче не бяхме говорили за така наречения е, договор ППФТ е, за програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Е, в рамките на този договор не бяхме предвидили подобна система да бъде изградена в Европа. По отношение на финансирането, един софтуер едва ли ще реши проблема, ще бъде доста скромно като напредък. А, обхвата на, на системата, разбира се, тероризма, финанси... паричните трансфери към терористични организации, трафика на наркотици. А, и за да остава време и за други колеги, ще кажа само, че оценявам усилията на комисията, която ни предлага три варианта и която се придържа доста близо към исканията на парламента. Благодаря ви. Важно е да има система за извличане на данни. Ще изберем точка 16, 87. Благодаря, Сега докладчиците в сянка, госпожа Зибър. Благодаря. Сега ще се опитвам да бъда кратка, да формулирам няколко въпроса. Не ме очуди въпроса, с който започна господин Прибет. Нуждаем ли се от система за извличане на данни в Европейския съюз? И това е единствената мярка ли е, която ще попречи на масово прехвърляне на данни към Съединените щати. в предложението на комисията се изхожда от този принцип. Имаше едно предложение, което ние внесахме преди година, но него не го виждаме никъде. Ние не искаме да говорим за споразумението SWIFT. Искахме просто да говорим за финансирането на тероризъм, без това да преминава непременно през, е, през споразумението си то да се обвързва винаги с отношенията с щатите. Е, сега да се. Дали е необходимо да се създава някакъв сложен, тежък, допълнителен орган, не мога да кажа, не мисля, че там е проблема. Мисля, че споразумението с SWIFT може да се използва и без специален софтуер. Естествено, тези данни няма да могат да е, е, е, да се изличат само от служители в Европейския съюз, но това ще позволи да се ограничи масовото прехвърляне на данни. Така че трябва да се опитваме решението да върви в тази посока. Господин Алберт. Благодаря. Аз прочетах предложението с голям интерес. Обърнах внимание на бюджетните аспекти. Те са важни, както каза господин Прибе, но се питам дали комисията си задава един друг въпрос. Тя а, а, често се работи по а, досиета, по които всъщност никой не е, е, е, не е молил да се поема инициатива. Ние ясно заявихме, че нас не ни интересува американската система, системата ППФТ или данните по SWIFT, банковите данни, които се предоставят под формата на пакет. Това не е решение, което на нас да ни хареса. Ние трябва да се запитаме по-скоро как да се гарантира извличане на данни от определена база, която не е по SWIFT, без да се нарушават решенията на Конституционния съд за съхранението на данни. Защото става въпрос тук за е, участие на или е, включване на частния сектор. Мисля, че много по-добре е да разполагаме с една европейска система за проследяване на финансирането на тероризма, която да включва възможност за извличане на данки от базите, е, складирани в, е, е, включително и на предприятията. Защото ако има някакви съмнения, може да бъде засегнат интересът и дипломатически. За мен, За мен, господин председател, е, това е пране на политики. Европейската комисия не си спазва ангажиментите. Нейните ангажименти бяха решени при условие, че ние ще имаме предложение за система за извличане на данни. Това е много просто. Става дума за софтуер. Не е нужно години да минават. Ние искахме да има предложение за събиране, съхраняване и обработване на данните в Европа. Не с... Вие ни обещахте неща, които изобщо не направихте. Ние абсолютно не можем да разчитаме на вас в това отношение. И сега, защо трябва да отиваме по-далече от това, което правят американците – Имам чувството, че тук вече става дума и за други финансови е, институции, не само SWIFT, т.е. отиваме по-далечи от американците. И по въпроса за правното становище на съвета за споразумението за SWIFT. Съвета твърди в е, обращението си към Европейския съд, че дори аз да искам отново документа да бъде изваден от списъка за секретни документи, той пак няма да ми бъде предоставен, защото има отношение към продължението на комисията. Но все пак става дума за, демокра... за демокрация. Не смятате ли, че в една демокрация, когато има документ за който съвета, подкрепен от комисията, твърди, че този документ има отношение към дебата, не смятате ли, че е редно този документ да бъде публикуван, а не да се смята за поверителен? Как можем да имаме сериозен дебат тук в парламента за вашето предложение, ако вие не ни предоставяте или държите на страна от нас важна информация? Председателят. Благодаря. Благодаря и на преводачите за допълнителните няколко минути, които те ще ни предоставят, за да чуем реакцията на господин Прибе в отговор на изказванията на нашите депутати. Заповядайте. Благодаря, господин председател. отбелязах си всички коментари, които бяха направени. Не знам дали въпроса с правното основание наистина е уместен и злободневен след всичко, което стана. Що се отнася до каква, каква структура или каква система да бъде разработена и приложена на европейска територия. Ние предвиждаме възможността да се разработи нова система. Същевременно трябва да, да, да размислиме дали, дали подобна система е необходима. А, просто трябва да си зададем въпроса е как, какво е необходимо Първото е, че разбира се, споразумението с Съединените щати няма да бъде е, суспендирано ли премахнато. При, при всички случаи не оттам тръгваме. Но при всички случаи си отбелязах е, въпросите, които зададах Аз не считам, че мога да кажа много повече на този етап. Благодаря ви госпожа Инфелд, като член на този парламент, мятам, че е недопустимо да, не, да отказвате, да ни отговорите на въпросите. Второ, каз, каз, казвате, че не знаете, че че парламентът е поискал да се създаде система за извличане на данни. В крайна сметка, вие сте присъствали на всички дебати и нашето искане беше абсолютно ясно. Е, ние искахме същото така да, да бъдат декласифицирани дадени документи. Аз ви зададах въпрос. Мисля, че не е толкова трудно да отговорите на моя въпрос с да или с не да дам думата на господин Прива да ви отговори или да, да направи каквото смятат, че трябва да направи. My distraction, my reason of distraction was that I asked my colleague what... Аз много ви моля, за, за кой документ става дума, тогава ще ви отговоря. Става дума за документ. Е, вие сте призван в съда по тази тема, би следвал да сте наясно. Става дума за мнението на правната служба на съвета от юли 2009 година, преди да започнат преговорите с щатите. Можете ли да ни отговорите, господин Приви? Не, не мога, но ще ви дадем отговор. Ами, това е отговорът на господин Приви. За момента не виждам какво повече можем да направим. Благодарим на господин Прибе и нека сега да започнем заседанието на координаторите. Разбирам положението, но а, в момента господин Прибе е представител на комисията. Той има право да избере какво да каже и какво да не каже. От тук продължаваме с заседанието на координаторите. Затова моля в залата да останат тези, които е, имат е, право да останат на това заседание, а утре в е, понеделник, казва председателя, в 9 часа продължаваме.